И така, възобновяваме заседанието. Добър ден на всички. Ще имаме изслушване днес по темата регионално развитие. Поздравявам госпожа Крецо, член на Европейската комисия, както и представителя на Европейската сметна палата Владислав Балко и господин Лазаро. И така, господин Балко веднага получава думата, за да представи вижданията на Сметната палата. По съобщение на председателя ви препоръчвам да прочетете това, което сме публикували в нашия бюлетин Конт Ньюс. И така, господин Балко има думата. Благодаря. Уважаема госпожо председател, доктор Гресле, е, уважаема е, госпожо Дуа Бажова, е, госпожо комисар Кречов, уважаеми членове на Европейския парламент, членове на Комисията по бюджетен контрол. Уважаеми госпожи и господа, Имам честа да представя констатациите на Европейската сметна палата относно регионалната и градоустройствената политика в глава 6 от годишния доклад, посветена на економическото, социалната и териториалната кохезия. А след това да свържа нещата и с изслушването, което вие проведохте във вторник във връзка с заедостта и е, социалните въпроси. През 2014 година е, разходите по регионална и градоустройствена политика, свързани с е, Фонда за регионално развитие и Кохезионния фонд, представляват най-голямото перо в рамките на бюджета. Веднага след гаранционните схеми за финансиране и разходите, свързани с тях. Всъщност по-голяма част от плащанията са временни плащания по оперативните програми от 2007-2013 година. Е, периода на допустимост приключени на 31 декември 2015. Кои са основните съобщения във връзка с финансовата 2014 година? Първо, за финансовата 2014 Сметната паланта оценява равнището на грешката по отношение на териториалната, економическата и социалната кохезия на 5,7%. Това е всъщност средна стойност получена от равнищата на грешка за заетост и социална политика 3,7 и процента на грешка за регионална и градоустройствена политика 6,1%. Нашата оценка за регионалната и градоустройствената политика се базира на оценката на 161 транзакции в 16 държави членки. Нивото на грешката така както го оценяваме за регионалната и градоустройствената политика през 2014 година, е малко по-ниска от, е, е малко по-ниско от това за 2013 6,9%. Но все още много над е, е прага на същественост 2%. На второ място, е, през предишните години основните източници на грешка, които допринасяха за нивото на грешка са нарушение на е, правилата за предоставяне на е, и възлагане на обществени поръчки, е, недопустими разходи, включени, включително и разходи за бенефициерите и декларациите за техните разходи, съответствие с правилата за държавната помощ и е, недопустими проекти или недопустими бенефициери. Така че е, има редица примери, които показват всъщност, че е, прякото възлагане е било недопустимо, неоправдано е, в е, е някои от държавите членки, че не са спазни правилата по е, процедурите за възлагане на обществени поръчки и че разходите са били недопустими. Освен това има и завишени заплащания под формата на заплати и други възнаграждения. И така, нашите констатации е, за е, въпросния период показват, че <coughs> разходите във връзка с кохезионната политика би трябвало да е, са в съответствие, естествено, с е, правилата за регионално развитие, но е, комисията не е винаги е, се е придържала към тези правила, така както те са публикувани. Ние ще продължим да следим тези разходи и в нашия годишен доклад за 2016 година ще се спрем на тях. И господин Кадейра вече е говорил е, по въпроса за това, че и одитите, извършвани е, от комисията, не винаги съвпадат е, по отношение на резултатите и констатациите с тези на Сметната палата. На трето място. Сметната палата е, отбелязва недостатъчната надежност на проверките е, на ниво държава член. Е, независимо от известно подобрение, което отчитаме. В много случаи е, е, грешките е, допуснати от е, бенефициерите са можели да бъдат открити от е, националните органи и да бъдат е, избегнати. Така че по отношение на економическата, социалната и териториалната кохезия нивото на грешката би могло да бъде намалено с 1,6, а по отношение на случаите, в които националните органи са действали, грешката е можела да бъде намалена с 1,7. И така, на четвърто място Нашият одит показва, освен това, и състоянието по отношение на използването на финансовите инструменти в условията на споделено управление. Ние разгледахме най-вече е, изплащането на средствата, отпускането на средствата и е, съотношението с е, е, действителното получаване на средства от крайните получатели. И установяваме, е, независимо от това, че нашите виждания не се споделят от комисията, че е, средното равнище на тези е, е, изплащани средства е 57%, което все пак представлява е, известно е, подобрение в сравнение с 2013 47%. Но нека да ми напомня за това, че е, периодът на е, допустимост приключва на 31 декември 2015 година и в това отношение комисията всъщност е взела решение за удължаване на този период до 31 март 2017 година, а той би трябвало да приключи на 31 декември 2015 във връзка с решение на комисията 2771 от април 2015. Ние смятаме, че е, едно подобно удължаване на периода и промяна на е, решение на комисията е, всъщност трябва да бъде съобразено с иерархията на правните норми, т.е. с един акт на същото равнище или на по-високо равнище правен акт би трябвало да се извършва с въпросната промяна, което не е спасено от комисията. И на пето място, още нещо, надзорните, е, контролните дейности на комисията по отношение на националните аудитиращи органи е, бяха разгледани от Сметната палата, както и докладите е, за дейност места, които се подготвят годишно от е, генералните дирекции на комисията за регионално е, развитие и градоустройство на политика, както и за заетост и социални въпроси и социално включване. И така, по първия аспект комисията е, чрез нейните контролни органи всъщност е разгледала дейността и е верифицирала точността и надежността на процента на грешка, за, която, за които е получило известие от аудитиращите органи на държавите членки. Ние разгледахме една извадка от 139 оперативни програми, от които 105 се отнасят до Фонда за регионално развитие и Кохезионния фонд. Нашата оценка показва че всъщност недостатъците са можели да бъдат е, идентифицирани е, и е, коригирани своевременно при 21 от тези операции, свързани с Фонда за регионално развитие. Като по този начин комисията е можела да допринесе в по-голяма степен за спазването на правилата и постигане на по-добри резултати. Освен това, по отношение на аудитиращите органи, е, ние е, отбелязваме, е, че до голяма степен проверките, които са извършени по отношение на държавните помощи, не са съгласно правилата, не отговарят на нашите представи за коректна контролна дейност и при 42 от случаите установихме неадекватност и редица недостатъци в прегледите, направени от комисията. Освен това, при разглеждайки е, дейността на комисията, е, е, Сметната палата смята, че е, в е, е, сравнение с предишният и период. При настоящия период комисията все пак проявява повече желания и старания по отношение на спазването на коректните правила, но е трябвало да обърне по-голямо внимание на практиките, използвани в държавите членки. На второ място, управляващите и междинните звена е трябвало трябвало по-интензивно да полагат усилия по отношение на отстраняване на слабостите, като е трябвало в по-голяма степен да се съобразяват с добрите практики. Освен това, те са можели да използват много по, в много по-голяма степен регламента за общите правила и регламента за Европейския социален фонд за периода 2014-2020 година относно опростяването на разходите. Е, държавите членки е трябвало, освен това, е, за периода 2007-2013 година е, да се съобразяват с, в по-голяма степен с сроковете относно изплащането на сумите за бенефициерите. Комисията е трябвало да се допита до съвета и до парламента при промяната на законодателството и да предприеме съответните стъпки за изменение на регламент 1083 от 2006 с правен акт на същото равнище или на по-високо равнище, съгласно правилата. Комисията, освен това, е, е трябвало е, да е, уведомява непрекъснато е, сертифициращите органи за е, резултатите от своите оценки, така че те да могат по един надежден начин да внасят съответните финансови корекции и е, така да се избегне остатъчния процент от грешка. Комисията, освен това, е трябвало да укрепи своята контролна система и, и по отношение на аудитиращите органи. И така, в нашият годишен доклад, госпожи и господа, аз обръщам внимание най-вече на шестата глава, която се отнася до економическото, социалната и териториалната кохезия от доклада за 2014 година и на седма глава природни ресурси. И във връзка с оценката за изпълнение на проектите, нашата проверка всъщност разгледа следните два въпроса. Първо, до каква степен е, е, и дали изобщо са постигнати целите е, във връзка с проектите по Социалния фонд и Фонда за регионално развитие и Кохезионния фонд. Е, и естествено тези цели би трябвало да съответстват на проектната документация на споразумението във връзка с проекта, на договора, споразумението за съфинансиране и правилата за оперативните програми. И дали проектите на второ място са постигнали тези цели. Нашият анализ се фокусира върху резултатите от проекта и показва, че всъщност три четвърти от проверените проекти са постигнали напълно или частично своите цели, но същевременно има и проекти, при които постигането на целите е в твърде ограничени размери и все още е, до голяма степен е, предстои е, тези цели да бъдат изпълнени. Освен това, трябва да отбележа, че ние се спряхме само на тези проекти, за които получихме пълни и съществени релевантни данни. В крайна сметка, при 2% от тези проекти целите изобщо не са постигнати. Тези проекти не представляват, така да се каже, на принадена стойност, понеже инвестициите или не са били е, оползотворени или е, не са били оправдани и представляват разхищение на средствата на Европейския съюз. Този пилотен преглед, който направихме, е, е свързан с финансовите споразумения за изпълнение и те показват немалко недостатъци в това отношение, така че на е, ниво е, сметна палата ние сме убедени, че трябва да продължим и след 2015, т.е. и през 2016 година с е, едни проверки, ориентирани към резултатите. Надяваме се, че това ще помогне и на парламента, и на съвета, за да определи по-добре е, е, своята политика и своите бъдещи дейности по отношение на е, редовността на разходите и установяването на коректното освояване на средствата на Европ... равнище Европейски съюз. Благодаря, господин Балко. Да, вие се спряхте на момента, свързан с удължаването на периода на допустимост е, е, и е, очевидно ние ще се занимаем с тези въпроси. Сега давам думата на комисаря Кречо. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, уважаеми членове на Сметната палата, нека първо да изкажа благодарности на господин Балко за справедливата и балансирана презентация – ние знаем, че регионалните политики и политики за градоустройство са основни за страните членки и основен източник на ресурси за някои от тях. Като първа, в първата си година като комисар започнах няколко дейности за подобряване изразходването на нашите средства и резултатите вече са на лице. Взех предвид препоръките на вашата комисия и на Сметната палата – Вашия принос е от ключово значение, за да има пълна отчетност по всички въпроси за изразходване на средствата и съобразността им. Целите на кохезионната политика и са комуникирането на резултатите е основен приоритет на комисията. Ние излязохме с платформа за открити данни – където даваме постиженията на програмите, разбити по страни членки и видове инвестиции. Кохезионната политика вече дава резултати, безспорно. През програмния период 2007-2014. На базата на отчетени данни от страните членки мога да ви дам някои индикации – и е, данни, които ще излязат в следващия доклад за дейността. 950 хиляди са създадените работни места, 36 хиляди компании са свързани с научно-изследователски организации и 270 хиляди компании са били подпомогнати по някакъв начин. Е, Съдебната палата също е оценила постиженията на проектите. Резултатите като цяло са положителни, защото пък има и проекти, които те първа ще приключат и ще изпълнят резултатите си, целите си. А в настоящия период целта ни беше да работим за а, отчитане на резултатите и а, е, съответно приемане на проекти, ориентирани към резултати. Бяха приети целите за растеж и работни места. Всички оперативни програми трябва да бъдат завършени до края на годината, като логиката, основната логика е да се излиза с резултати. Три са основните въпроса. Какво искате да промените с инвестициите, как ще измерите тези промени и какви про- проекти ще могат да допринесат за тези промени. Операционните програми не са партна- партньорски планове, а имат за цел да развиват регионите и да се формулират техните цели. Целта е също така е да се разработват и показатели за всяка отделна програма с цели, с начало и е, устойностени. Задължително е да има годишно отчитане на резултатите и се очаква програмите да започнат вече да отчитат е, сериозни данни за следващия ни доклад за 2017. Също така правиме така, че съществува необходимата стратегическа, законодателна и административна рамка за освояване на средствата още от самото начало. Ще публикуваме резултатите от е, преговорите, е, така наречения доклад по член 16. Ще ви го представя с удоволствие в парламента. Ориентирането и търсенето на резултати в момента е много по-интензивно, отколкото в предходния период. И за тази цел е необходимо да се смени и културата на действия и в страните членки, и в парламента. В такъв смисъл разчитам на вашата подкрепа, особено като ни помагате да предадем съответните послания на националните власти. А рамката за постигане на резултати и отчитане според извършеното бе е, приета след дълги преговори. Ние имаме за цел да допринасяме до стратегията 2020 през посредством 11 тематични цели. Надявам се, че нашите институции ще постигнат е, споразумение за общата методология за оценяване на проектите Що се отнася до законността и регулярността? Ако мога да коментирам резултатите на Сметната палата в тази тематика, която за мен е изключително важна. Разходите за 2007 и 2014 всъщност са оценени и там процента на грешката е 6,1%, малко по-малко от предходния период. Така е, че тя е все още много над приемливото ниво. Системите за управление и контрол за този период бяха въведени именно с цел да се реши този проблем. Новото законодателство подсилва и дава стимули за отчетност на страните членки и верификации на разходите, както и дава допълнителни правомощия за комисията да нанася финансови корекции. Те първа ще обсъждаме резултатите от въздействието на новите разпоредби през 2017. Някой, за някои програми управляващите власти трябва да продължат да подобряват капацитета си, за да се продължи с откриването и отстраняване на нередности. Примерно в държавните помощи и обществените поръчки. Какво правиме по този повод? оценяваме функциониране на системите на базата на всички резултати от одит. Извършваме одити, е, като се насочваме към по-слабо представящите се органи и също така прилагаме единни принципи за одит. Е, получаваме и много декларации за достоверност от местните одитни органи, над 5000 такива доклади и над 8500 проекти са проверени през 2014. Щом открием риск за неефективност, спираме плащания, предприемаме мерки, замразяваме плащания и налагаме корективни мерки, включително и финансови такива. 7,8 милиарда бяха подложени на, такова, на такива програми през предходния период. През 2017 ще трябва да се приключи с изграждането на мрежа, която да спомага с информация за свеждане на грешката до допустимите нива. И естествено прилагаме стриктно нашата политика за борба с измамите и корупцията. Нашата роля е да помагаме на страните членки за предотвратяване на, глас, на грешки чрез изграждане на административен капацитет също така. Приехме и един инструмент за партньорски проверки. Заедно с други е, членове на комисията започнахме с планове за действие в областта на държавните поръчки и държавната помощ. Плана за действие за държавни поръчки излезе миналата седмица. Няколко страни членки са определени като такива с висок риск и за това се съсредоточаваме там за мерки за по-добро изпълнение. Осем страни е, членки до сега са се възползвали от тази програма. В резултат е, резултатите са значително по-добри. Използваме всички възможности за гъвкавост в рамките на законовата разпоредби. Започнахме с работата на група на високо ниво с активно участие на сметните палата и на господин Балко, също така и Европейският парламент е представен. от Комисията за регионално развитие. Целта е да се анализират възможност, възможностите на новия регламент, да се оценят новите практики за намаляване на административното бреме и да се направят конкретни предложения. Смятам, че ще успеем. Уважаеми е, депутати, регионалната политика е директен израз на солидарност във вътрешния пазар. Защо е тя и е ключов източник на инвестиции. Тя подобрява директно живота на европейските граждани и възвръща доверието им в Европейския съюз. Тя отговаря и на политическите приоритети на комисията, включително плана на е, Жан-Клод Юнкер за създаване на работни места. Цялият е успех на изпълнението означава да се работи бързо, ефективно и да има ефективност на инвестициите. Реформата на кохезионната политика се предвижда да бъде разгледана през 2018-2012 и се надявам, че ще имаме вашата подкрепа. Благодаря ви за вниманието, очаквам вашите въпроси. Благодаря. Може ли да кажете нещо и за това, което каза Сметната палата, а именно, че удължаването на допустимостта този срок е сторен неправомерно от комисията. Един, една от точките, в която господин Балко отправи, по, е, отправи препоръка към комисията, засягаше именно това. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această întrebare. Mă pregăteam să răspund. Е, благодаря за въпроса. Аз съм се подготвила да отговоря. Както знаете, проблемът е решен в документите на комисията. Е, това, което комисията е сторила, отговаря на логиката на регламента. Както знаете, ефективното прилагане трябва да се случи до края на годината, на финансовата година, но ние удължихме до март месец срока. И става всъщност дума за различно тълкуване на текста от страна на експертите на комисията и тези на Сметната палата. Съветът изиска по-голяма гъвкавост от комисията за плащанията, което ние изторихме. Това, което казва господин Палко, отразява мнението на Сметната палата. Комисията реши, че може да удължи срока по молба на съвета. Така да се каже, в момента се води бой, во, война, борба между експертите. Докладчицата има думата. Госпожа Длабайова. Благодаря. Госпожо комисар, е, колеги от комисията, колеги депутати, колеги от Сметната палата. Е, както знаете, нашите приоритети са добавена стойност, резултати и упростяване. Но упростяване в смисъл на разбираемост. Благодаря на комисаря за това, че подчерта резултатите и постиженията на кохезионната политика. Благодаря и на Сметната палата за данните, които ни представи. Няма да навлизам в подробности за, по отношението на резултатите. Господин Балко ни ги представи. Ще говоря обаче главно върху... Ще се спра на някои от препоръките. Освен това, ще говоря и за някои конкретни въпроси ние изпратихме на комисията въпроси, получихме писмени отговори, но по някои от въпросите бих си пожелала по-задълбочени отговори. Аз имам 40 въпроса, няма да е, говоря по всички от тях, няма да ги чета всички тях, но ще се спра само на някой от тях. Най-напред, някой от вашите отговори. Вие казвате, че за 2014 година две, две трети от препоръките на, за държавите членки са, са релевантни. Добре, е, всичко това е хубаво, но какво, що се отнася за остатъка от препоръките? дали тези препоръки са релевантни за други, а не за кохезионната политика на комисията. Просто тук бих искала уточнение. Освен това, за бъдеще, ще имаме ли надежни и прозрачни данни от държавите членки и дейността на DG Regio за това да подпомага държавите членки в постигане на техните цели. Сега за нивото на грешки. В областта на кохезионната политика имаме грешки от, от разреда на 6,1%. Вие казахте, че т.е. Сметната палата каза, че тези грешки, това ниво би могло да бъде намалено, ако държавите членки а, биха предприели превентивни мерки, ако имаха информацията. Е, всеки път получаваме тази препоръка. Как смятате да реагирате на тази ситуация? Е, комисията каза, че Комисията разбира ситуацията, ще продължи да надзирава ситуацията и ще изработи мерки за намаляване на проблема, включително и намаляване или прекратяване на, на плащанията. Какво обаче означава това? Е, смята ли комисията, Разбира ли комисията всъщност това, което бе представено от Сметната палата? Знаела ли го е? Зна... Имала ли е комисията тази информация преди това? А в този смисъл аз не виждам реакция от страна на комисията за подобряване на ситуацията. Аз самата не съм сигурна, че повече информация ще промени а, дейността на комисията. Ето, например, за обучителните мерки. Защо не се подобрява ситуацията? Защо не се използват задълженията да се, да се разпределят средствата по-разумно? На следващо място грешките при държавните субсидии. Там комисията не изпълнява своето много, надежно, добре своята надзорна роля. Естествено, държавите членки и комисията си споделят отговорността тук. Моят въпрос е, можеше ли комисията да направи една предварителна, предварителен анализ, предварителен, предварителна проверка в областта на държавните субсидии и обществените поръчки? Сега, на следващо място, е, правилата за съпоставимост, за съотносимост подлежат доста подлежат много на тълкуване. Може ли тези е, правила за използването на европейските средства да станат по-прости и по-разбираеми? Предвижда ли комисията мерки в тази насока? След това, за финансовите инструменти, аз бих искала да знам какви са предварителните условия в държавите членки за ефективно използване на финансовите инструменти в социалната и кохезионната политика. Как комисията ще се справи с проблема за отчетността по финансовите инструменти? Естествено, ние разбираме, че отчетността е, е свързана с EIB. В някои държави членки нещата не вървят добре и там е, в същите държави членки има проблеми с Фонда за регионално развитие. Какво смята тук комисията да направи? След като има такава взаимовръзка. И още един въпрос. Мисля, че това е важно за бъдеще. Програмния период 2007-2013 година. Комисарият говори за опростяването на законодателството. Това е наш приоритет. Комисията, е, комисаря каза, че на национално равнище трябва да има правила за допустимост и това ще бъде един от, огромните, от важните елементи за упростяване на правилата при следващия отчетен период. Може ли обаче да кажете за кого ще бъде от полза е, това упростяване, тъй като бенефициерите все още се оплакват от прекалено сложно от прекалено сложни условия. Аз високо оценявам факта, че в комисията има група на високо равнище по упростяването, но може ли тук да уточните какво имате предвид? И последният ми въпрос. А той не е много свързан с политиката на сближаване, а по-скоро с това как ще управляваме бъде, европейския бюджет. А именно въпросът ми е за бежанците. Държавите членки в момента са представени пред безпредседентна хуманитарна криза. Е, ситуацията е драматична, не знае как да я е опиша, но по принцип има някои предприсъединителни фондове и други фондове, един от които е фонда за регионално развитие, който може, фондове, които могат да бъдат използвани от държавите членки. Моят въпрос е, наистина ли смятате, че те, това са фондовете, които трябва да се използват в тази ситуация? Не може ли държавите членки да използват по-скоро бюджетни кредити, които не са изразходвани в, е, до момента в европейския бюджет? Ще спра до тук. Зная, че има членове от Комисията по регионално развитие. Зная, че ще има допълнителни въпроси, така че ще дам думата на колегите да ги зададат. ако аз имам допълнителни въпроси, ще се опитам да ги задам в последствие. Комисарят има думата. Благодаря. Сега, що се отнася до специфичните препоръки за страните. Имаме над 160 препоръки по отношение на транспорта, образованието, публичните управлението на публичните финанси, но е, Сметната палата отправя и други препоръки, като например реформа на здравеопазването на пенсионната система. Е, намаляване на бюджетния дефицит, всички тези неща не ни засягат. Те са свързани по-скоро с вътрешните реформи на съответните държави. Но искам да, да потвърдя, че всички тези препоръки към държавите членки ние ги наблюдаваме чрез европейския семестър. Там наблюдаваме прилагането на препоръките и Не мога да, да кажа, че в момента мога да отговоря на всички препоръки, до каква степен те са, се изпълняват. Сега, за мониторинга. Казва се, че 40% от грешките можеха да бъдат предотвратени, ако на първо равнище е, одита беше бил по-успешен. Тази система може да функционира ефективно само ако националните органи изпълняват своите задачи както трябва. Главна дирекция Регио е изготвила доклад и го е представила на комисията. Вие искахте този доклад да бъде изготвен и в, него, в този доклад се казва, че ни трябва не повече контрол, а по-добър контрол. И това съответства на заключението на Сметната палата. Според мен, трябва да се концентрираме върху по-ясни, по-прости правила и да осигурим една ефект, един ефективен контрол и ефикасен контрол в държавите членки. Правилата трябва да са ясни, разбираеми и да се прилагат. Както казах, има корективни, превентивни мерки за подобряване на за подобрение на управлението. 108 одита до момента сме провели в високо рискови управителни органи. Имаше големи проблеми на някои места. За тези оперативни програми бяха преустановени плащанията. Е, държавите членки обещаха подобрение да променят и да увеличат капацитета, но до момента това, което се вижда, зависи прекалено много от вътрешната кухня на държавите членки. Имаме добрите практики, имаме ситуацията за 2014 и 2020 година, имаме желанието за този отчетен период да подобрим е, нашата система, нашите практики. Извлечели сме си полуките от предишния отчетен период – това естествено не е, не е извинение то, този, тази споделена отговорност, споделеното управление, но е важно да изпратим правилното послание до държавите членки, а именно те да подобрят своите одитни системи, така че нещата, които можеха да бъдат хванати на първо равнище, на тяхното равнище, на национално равнище, да наистина да могат да бъдат коригирани още там. Сега, що се отнася до други инструменти, други контролни инструменти, вие знаете, за следващия отчетен период имаме програмата Арахне. Това е инструмент за събиране на данни, инструмент изготвен от комисията и ние предлагаме на държавите членки да го използват. Радваме се, че някои от държавите членки са поели ангажимент да поемат тази система, да я прилагат. Е, тук са заложени минималните изисквания за избор на проекти и за предварително идентифициране на рискови проекти. Мисля, че това би било много важен инструмент, ако, особено ако бъде разпространен сред всички държави членки. Сега, що се отнася до кризата? Кризата с бежанците. Това е един от нашите приоритети. Трябват ни средства, трябват ни правилните фондове и правилното им използване, за да може да се справим с кризата. Има много държави членки, които използват фонда за регионално развитие именно за тази цел, за беженците. Нашата помощ трябва да включва обаче и мерки от социалния фонд. Ние сме готови да разместим приоритетите. Ясно е, че когато оперативните програми не бяха одобрявани, нямахме още този проблем с беженската криза. В последното съобщение на комисията държавите членки получават насоки как да използват структурните фондове и съответните програми и ако искат, ако смятат, че е разумно да предложат промени в а, приоритетите. Аз самата съм изпратила писмо до 28-те държави членки, до съответните министри и очаквам предложения за промени в програмите. Диалогът обаче продължава. Италия е препрограмирала пренасочила 220 милиона евро за приоритетни дейности. Харватия и Словения използват също някои е, средства за предишния отчетен период, а пък Италия и Гърция имат целеполагания вече за следващия отчетен период. Но Франция, Холандия, Германия, тези страни са пренасочили средства още в миналия отчетен период във връзка с програмата за борбата срещу бедността. Имам тук предвид програмата Germany's Learning Neighborhood – От тази програма се финансират образователни дейности. Става дума за един проект с бюджет от 1,3 милиона евро. Но държавите членки трябва да решат как и дали искат да използват тези средства от съответните фондове. ние правим съответните предложения. Имаме и социалния фонд, фонда за инфраструктура, имаме и други инструменти, за да може да, с които може да се справим с кризата. Що се отнася до упростяването? Миналата година посетих 22 страни и темата за упростяването винаги бе засягана. Всички казват, че регионалната политика е много сложна, че има малки и средни предприятия, които не, които не могат да стигнат до фондовете, тъй като бюрокрацията е прекалено голяма, като, тъй като процедурите са прекалено дълги. И както каза господин Балко, става дума най-вече за опростяването на процесите, на процедурите. И то процедурите в областта на публичните търгове, на обществените поръчки. Миналата седмица имахме разговори, се споразумяхме да има опростявания, които да помогнат главно на крайните потребители, на крайните бенефициенти. Надявам се тези насоки да помогнат на държавите членки да изготвят висококачествени програми. Знаем, че в периода 2007-2013 година нямаше правила за е, контролите, нямаше предварителните условия, нямаше ексанте проверките. И държавите членки тук трябва да разберат, че заострянето на законодателството, заострянето на мерките не бива да, да става е, непрекъсната практика. Има програми, които изискват 30-40 подписа, но това се изисква на национално равнище. Ние не го искаме. Така че тук трябва да работим с държавите членки и заедно с тях да упростим процедурите, да се споразумеем върху това. Следващата година, в началото на следващата година, групата, която вече от лятото действа, е групата за упростяване на законодателството, ще излезе със своите заключения, ще имаме политическо е, съвещание, на което ще трябва да решим дали в нови отчетен период трябва да въведем опростявания или дали ще трябва да изчакаме до 2017 година но това е политически, политическо решение, което трябва да дойде от комисията, парламента и съвета. Госпожо комисар, искам да засегна един аспект особено. Господин Балко каза, че е, държавните субсидии и структурните фондове са про проблем. След като имаме 130 оперативни програми, една трета от тях. При една трета от тях одитите не са били достатъчни. И, и след като комисията това не го е забелязала, то това не може да, останови, незабел... да остане незабелязано. Какво правим в такъв случай? Ние убиваме вътрешния пазар и конкурентоспособността чрез структурните фондове. Това е нещо много сериозно. Така че, още веднъж въпроса. Какво се е случило? Защо комисията, службите на комисията не са забелязали тази една трета? Вече го имахме този проблем в предишния отчетен период. Е, става дума за вътрешния пазар. Ако може да кажете нещо по този повод, какви мерки предпо... пред... предприемате? că ще foarte bine към curtea evaluează Както положително знаете, Сметната палата извършва проверка по проекта в определен момент. Това е като моментната снимка, докато ние се стараем да постигнем непрекъснато и, и и така, последователно подобрение. През следващият период, така да се каже, ако не се наблюдават подобрение и в поведението по проекта, тогава естествено ще има загуба на средства. Най-вече слабости откриваме по отношение на държавните помощи и на процедурата за възлагане на обществени поръчки. Виждаме, че на, в държавите членки е, трябва да се следи е, много внимателно и от страна на комисията, и от е, аудитиращите органи на държавите членки, как точно се изпълняват правилата по отношение на отпускането на държавни помощи. Да, господин Целер има думата. Благодаря, госпожо комисар, благодаря и на господин Балко за презентацията на е, доклада. Е, да, процента на грешка е един аспект, а от е, друга страна трябва да помислим за това как ще продължат нещата по отношение на вътрешната структура, на кохезионната политика, на кохезионния фонд, на структурните фондове. Това е задача на Комисията за регионално развитие. Ние е, е, знаем, че има удължаване на е, периода на допустимост до 2017 година. И през е, същевременно е, започва новият е, период е, е, за оперативните програми. Е, който ще бъде свързан с е, нов инструмент за е, постигане на споразумение с държавите членки. Установяваме, че държавите членки до голяма степен все още не са свършили с старите програми и проекти и продължават да работят по тях. И дори не са започнали с новите проекти опитвам се да фърля поглед напред. Е, е, така да се каже, вече сме в 2016. Е, през 2016 година ние ще подготвяме новия период на допустимост, който всъщност трябваше вече да е подготвен и да е започнал. Е, именно тук е, се забелязва едно изкривяване, една деформация е, по отношение на изпълнението на проектите, но също и на подготовката на програмите и проектите. Въпросът е как ще се справим с тези въпроси. Добре, говорим и за упростяване на правилата, но как ще се справим именно и с процеса на упростяване. В това отношение няма конкретни предложения. Създадена е една е, работна група на високо равнище, която е, ще работи в рамките на 3 години е, и ние всъщност все още нямаме никаква представа как точно ще се променят правилата. Хубаво би било в крайна сметка по-рано да имаме информация ще получим, така да се каже, първите резултати от работата на тази група на високо равнище, едва когато вече ще бъдем, така да се каже, в средносрочния преглед. Би трябвало да се работи малко по-целенасочено. Освен това, Сметната палата при своите проверки се опитала да се ориентира по резултатите. Добре много често нали, ние определяме някакви цели и искаме да подоб... допринесем повече за опазване на околната среда. До тук добре. Когато се установи обаче, че да кажем става дума в конкретния проект за някаква пречиствателна станция, обаче, ако да кажем към пречистателната станция не са свързани съответните селища, които би трябвало да се ползват от услугите на тази пречистателна станция, е, тогава е, се питам дали можем да отчетем добър резултат, защото се оказва, че пречиствателната станция е коректно и добре изградена, но в крайна сметка не е постигнала целите си, защото не всички селища, които е трябвало да бъдат е, е, свързани с тази пречиствателна станция, са свързани с нея. Така че е, това е много важно да се проследи естествено. И още нещо, дали наистина подходящи проекти са подбрани от формална гледна точка нещата могат да изглеждат добре, но по отношение на въздействието, по отношение на ефекта, който се търси, е възможно всъщност да не са изпълнени целите. Госпожа комисарят има думата. Благодаря ви за този въпрос. За програмите през периода 2014-2020 година е, и за подготовката на програмите мога да кажа, че е, нещата естествено е, са са свързани с е, програмите, които е, в момента приключват. В разговорите с държавите членки установяваме, че се намираме в една много решаваща година. Много задачи трябва да се изпълнят. Парламентът и съветът м- са включени в процеса на подбор на програмите. Много често обаче на а, равнище държава член не се знае в крайна сметка кой е точно отговорният орган, който е компетентен по тези въпроси. Ние не можем да го направим, естествено, от страна на комисията. Държавите членки би трябвало да установят кои са компетентните сертифициращите органи. и определянето на тези органи, според мен е първата конкретна стъпка, е, е, която е, ще допринесе за правилното функциониране на системите за контрол, за проверка през периода 2014-2020 година. Колко важна е тази стъпка? Това ще стане ясно, тъй като държавите членки няма да могат да получат плащанията, докато не са определили съответните компетентни органи. Това се отнася и до сертифицирането на програмите. отношение на аудитирането, а да, ние се надяваме, че то ще допринесе за намаляване на риска и за едно правилно изпълнение на програмите. Какво трябва да направим на първо място? Да определим критериите за проектите. Е, естествено сме закъсняли, да, няма спор по това все още е, се покриват разходи по предишния период. Е, продължаваме с изплащането на тези е, разходи. Чудесно е, че водим тази дискусия в момента, за да видим как можем да упростим нещата, как да направим правилата по-разбираеми, по-ясни. Надяваме се, че ще можем да решим проблемите. Те са е, доста наброи. Търсим отговори на проблемите. в началото бяхме, е, когато започнахме работа в новия състав, бяхме малко оплашени от е, натиск във връзка с освояването на средствата. Установявахме, че понякога дори не се мисли толкова за постигане на целта, колкото за това да се спазят сроковете по освояването. Понякога отчитаме и една склонност към това да се търсят по-простички, по-лесни проекти, просто за да се спазят, така да се каже, определени е, критерии и индикатори, докато понякога си струва, естествено, да се помисли за един малко на пръв поглед по-сложен е, проект, но по-полезен. И така, Генералната дирекция Реги е, междувременно е, бе реорганизирана, за да можем да работим е, по-ефективно, за да се предостави необходимото ноу-хау. И така както и господин Целер е, каза, да, необходимо е малко време, за да видим какви ще бъдат резултатите от новата система едва ли ще можем да видим първите резултати преди 2016 е, година, а те ще бъдат отчетени пък е, официално е, през 2017. 25% от проектите всъщност не постигат политическите си цели, ако данните на Сметната палата са точни. И това е една много показателна цифра на колегата Вон. Благодаря, господин председател, а госпожа председател. Благодаря на комисаря, благодаря и на представителите на Европейската сметна палата. Как, чудесно е, че можем да проведем тази дискусия заедно с колегите от Комисията за регионална развитие. Е, изключително важно е, естествено, да започнем своевременно, е, доколкото е възможно вече, да говорим за своевременно е, подготовката за 2014-2020 година, когато посещаваме регион, регионите и когато се информираме за развитието на проектите и програмите за регионално развитие най-често се сблъскваме с проблема необходимост от опростяване на правилата и колегите вече се спряха на този въпрос. Така че е, много се надявам, че работната група на високо равнище действително експедитивно ще се заеме с този въпрос. Изключително важно е, колкото е възможно по-бързо, тук в Европейския парламент да получим е, информация за това как точно е, биха могли е, да се опростят процесите? Какви са стъпките, които е набелязала работната група? Обществените поръчки е, е, също влизат в темата опростяване на правилата. Около 50% в крайна сметка от някои установени нередности и от оплакването от свръхрегулиране са свързани именно с процедурите за възлагане на обществени поръчки. Какви са практическите мерки по отношение на възлагането на обществени поръчки в това отношение? Е, може би е, е, би трябвало и е, съвместно с съвета, е, т.е. най-вече с участието на държавите членки и по тяхна инициатива да помислим за е, едно по-бързо е, опростяване на правилата. Е, освен това, разкриването и коригирането на грешките е, ако информацията е, е предоставена своевременно, на държавите членки, те биха могли естествено да предприемат съответните мерки, но 3,3% от тези грешки всъщност не са коригирани. Какви са причините за едно такова нежелание и как можем да се справим с този проблем? И отново от гледна точка на бъдещето и проблема мите свързани с периода 2014-2020 година, как можем да подобрим комуникацията е, между е, комисия и държави членки, най-вече регионите на регионално раз... равнище, как можем да подобрим процеса на взаимна информираност и предоставяне на информация. Ние се нуждаем от е, много повече усилия а, в това отношение, така че хората действително да са наясно а, какви са възможностите и какви са потребностите от проекти, които могат да се финансират а, от европейските фондове. Благодаря ви. Госпожо комисар, имате думата. Благодаря ви за въпросите, които зададохте. Преди да ви отговоря, ще се спра на резултатите, включени в доклада на Сметната палата. 186 от проектите са проверени. Е, не всички е, е, от тях са постигнали целите си, но все пак немалък процент от проектите са приключили добре. 3% обаче е, е, изобщо не са постигнали е, поставените цели и Сметната палата смята, че това е разхищение, че това са загубени средства, така да се каже, на празно изразходвани средства. Би трябвало, колкото е възможно по-рано, да установяваме, когато става дума за подобни проекти, които очевидно не са в състояние да постигнат целите си или са неподходящи включително и чрез докладите на Сметната палата, а също и чрез нашите вътрешни проверки, стана ясно, че е необходимо упростяване и облегчаване на административните тежести. Когато става дума за процента на грешки, най-вече нещата се свързват с транспортната инфраструктура, така че е, за 2014-2020 година е, най-вероятно няма да можем там да си послужим с упростените разходи, но по отношение на, проуч... на изследванията, на развойната дейност, можем да прилагаме схемата за упростени разходи. Да, обучения, семинари в държавите членки. Това естествено допринася за по-доброто познаване на правилата. Що се отнася до обществените поръчки, в това отношение можем да кажем, че правилата вече са в по-добро състояние. Комисарят аз би могъл да ви представи резултати, първи резултати от работата на групата на високо равнище. Тази група работи на експертно равнище, е, опитва се да идентифицира е, проблемите е, в държавите членки и първите резултати ще са на лице следващата година първите заключения на групата. Когато говорим за разходите, е, е, трябва да уточня, че не става дума единствено за обществени поръчки. Естествено, ние сме взели вече мерки за намаляване на процента на грешката. Вашата комисия е, през октомври миналата година вече е направила редица препоръки във връзка с е, доклада на Сметната палата. Ние се придържаме към препоръките и на Сметната палата, и на вашата комисия. И е, наред с насоките, които са изработени, в това отношение сме анализирали списъка за управляващите звена. Е, има програми за обмен на опит, на информация между държавите членки. Има един кодекс за е, коректно поведение. Е, всичко това в крайна сметка служи е, е, на основната цел намаляване на процента на грешката и подобряване на практиките в държавите членки. Нека се пак да обърна внимание на факта, че имаме и положителни примери. В много държави членки всъщност 70% е, е, от инвестициите са именно инвестиции от, е, по линия на фондовете, за които говорим в Гърция. Така и така става дума най-вече за такива инвестиции. В този смисъл ще си позволя да кажа, че на нашата платформа в интернет може да се намери е, много информация, както за големите, така и за по-малките проекти. И за най-малките. Но освен това ние организираме е, дни на отворените врати, е, е, информираме за е, много от проектите, по които се работи. Е, насърчаваме а, интересни, иновативни проекти. Обменът на добри практики, нещо, което съм научила от последните години, а, сам по себе си а, носи много добавена стойност. Фактът, че държавите и е, регионите използват е, тези възможности за финансиране, е, показва, че именно тези, които са се ориентирали към иновативните проекти, печелят най-много. Благодаря, госпожо комисар. Да, естествено ние ще поканим и бившия комисар Калас Господин Калас 10 години в крайна сметка бе, така да се каже, активен член на комисията и е можел сам да направи много по отношение на прилагането и изпълнението. Колегата Али има думата от името на либералите. Уважаема госпожо комисар Крецо, <clears throat> уважаеми представители на Сметната палата, господин Балко, благодарим за докладите, които ни представихте и най-вече конкретния доклад от глава 6 във връзка с кохезионната политика. Благодаря и на комисията, на комисар Грецо за изчерпателните отговори. Наистина много обемиста информация, които са дадени във връзка с писмените въпроси, които са отправени към нея. Но всичко това, цялата тая информация, която ни беше предоставена, повдига няколко въпроса, които искам да поставя тук на вниманието на комисията. А именно през 2014 виждаме как политиката на сближаване отново се отчита като от Сметната палата като една от сферите, в която се допускат грешки над допустимите нива 5,7%, като преобладаваща част от тях са в сферата на обществените поручки. Както посочва комисар Крецо в своите отговори. Е, Прети са е, национални планове за действие за тези страни членки, е, в които обществените поръчки не съответстват на предварителните условия. И в тази връзка бих искал да, да попитам какви мерки и действия предприела, конкретни мерки и действия предприела комисията и възнамерява да предприеме от тук нататък, за подпомагане на тези страни членки е, при изпълнение на плановете им за дейностите до края на 2016 година, за да може е, е, през следващия период да бъдат избегнати тези грешки и да се избегне най-последната фаза, именно спиране на плащанията по тези програми. С цел намаляване на нарушенията на правилата и недопускане на грешки и измами при възлагане на обществените поръчки. Е, наистина са предприяти доста мерки. Аз не мога да кажа, че не са предприяти никакви мерки от страна на комисията, защото в е, доклада ясно се вижда, е, отчетено и от Сметната палата, и в отговорите на комисар Крецо. И в тази връзка разбираме, че комисията възнамерява да приложи така наречения така наречените пактове за интегритет. И в тази връзка искам да опитам, има ли изготвена предварителна оценка за възможното въздействие на тази, е, за тази мярка върху договорите по европейските структурни и инвестиционни фондове. Е, ако може да получи малко повече и по-подробна информация за тези пактове за интегритет. Е, и с оглед на Новия подход на аудитиране, е, както и формирането на бюджета, който беше прокламиран е, тази година е, и от еврокомисар Георгиева, <coughs> а именно бюджет ориентиран към резултати, бих искал да повдигна и въпроса за необходимостта от по-добра комуникация и публичност на резултатите и цялостното въздействие, които са постигнати чрез европейските и структурни фондове и доближаването им до европейските граждани. Защото в крайна сметка <clears throat> трябва да се види реалния резултат, да бъдат видими резултати и наистина да се, виждат, да се вижда крайния продукт от целият този инвестиционен процес. <clears throat> Разбрахме, че има някои предприяти до сега мерки, примерно като базата данни на главната дирекция Реджио, форума на открити дни, наградите на звездите на Реджио, но какво друго конкретно се възнамерява да се направи, защото най-вероятно това не е достатъчно, за да може цялата тая информация от позитивните и положителните практики да бъдат достояние до европейските данокоплаци. И не на последно място, мисля, че в това се корени и философията на цялостното управление на процеса, а именно това, което издигна в култ цялата Европейска комисия, а именно упростяване на процедурите. Защото най-вероятно целият проблем се корени при управлението на всичките фондове се корени в това, че си говорим на много сложен език. И в крайна сметка, и в самите констатации на Сметната палата, виждаме, че по-голямата част, стигаме до 1,7-2%, което по принцип са допустимите разходи, е било възможно да бъдат предотвратени, избегнати, ако е имало по-добра комуникация, ако, е била, ако са били опростени процедурите. И в тази връзка ми се струва, че вече година и половина тази Европейска комисия е в ход, но в крайна сметка наистина трябва да видим какви са конкретните мерки. Вече сме почти 2016 година. А в момента говорим за един период 2007-2013, предишния програмен период, той изтича. Това е последната година и все още нямаме, нямаме стартирали програми. Кохезионната политика не е стартирала. Говорим за един ресурс от 350 милиарда. По какъв начин и как в рамките на следващия програмен период 2014-2020, той де-факто вече е, не е 2014, а е 2016-2020 как по какъв начин ще бъдат разчетени всичките средства и с оглед на новата миграционна политика, беженската вълна и беженската криза, по какъв начин възнамерявате да се поместите в тия срокове или наистина се предвиждате да, да има цялостен преглед на многогодишната финансова рамка? Благодаря. Да, в крайна сметка нещата са свързани и с въпросите, които зададе господин Целер. Така че, госпожа комисар, имате думата. Така както многократно казах, процента на грешката е много висок. Но за да бъде намален, ще трябва да действаме заедно и комисията и държавите членки. Както знаете, прилагането на всички тези мерки зависи от държавите членки. Държавите членки в крайна сметка трябва да извършат контролите, както казах и в предишния си отговор. 40% са прекалено много. На първо равнище държавите членки трябва да провеждат контроли и тези 40% можеха да бъдат пре, е, пре, преодолени. Сега за, публич... за тръжните процедури, за обществените поръчки. Е, вече отговорих на този въпрос. Сега за едно по-добро прилагане на законодателството и за по-добро изпълнение и абсорбция на средствата. Някои държави и членки отбелязаха напредък тук. България, Румъния, Чехия, Слования, Словакия, Унгария и Италия са е, страни, в които се наблюдават най-много закъснения при абсорбирането на средствата. За тези страни изготвихме специални планове. Тези планове трябва да бъдат приложени от държавите членки и вече имаме много добри резултати. Е, имахме около десетки заседания между националните управителни органи и комисията. И вече се виждат плодовете на, на този труд. Смятам, че проблемите тук са намалели. Особено в сравнение с това, което видяхме миналата, т.е. преди една година. По отношение на равнището на плащанията имаме увеличаване с 72%. За Гърция специално имаме специална група за освояване на средствата. И искам да благодаря на Европейския парламент, тъй като вие приехте нашия нашето предложение е да дадете за Гърция специални условия. Мерките в плана за действие, който изготвихме, е, са насочени към ускоряването на програмите. А това го казах и на министрите на нашето заседание преди е, Наскоро се състоя едно такова заседание, с, на което говорих с съответните министри Ние очакваме информация от тях, но искам тук да уточня, няма да направим компромис с качеството за оперативните програми. Ще искаме висококачествени оперативни програми и едно съответно високо ниво на освояване на средствата. В много държави членки виждаме проблемът в е, регионалното министерство и проблеми виждаме между министерствата. В момента мислим за това, как да помогнем на държавите членки да се справят с проблемите, пред които са изправени, които имат, да идентифицират добри проекти и да ги приложат добре. Вие говорихте и за измамите. 6,1% казва сметната палата от 43 милиарда от нашия фонд са били предоставени на държавата двете членки. Сметната палата смята, че част от тази сума не е трябвало да бъде изобщо изплащана. Европейската комисия трябва да кажа, има нулева коранция, е, има нулева толерантност към корупцията, към престъпността. Ние работим с е, ОЛАВ с е, международни организации, Amnesty International и други международни организации за една обща стратегия за борба с корупцията и организираната престъпност. Но искам да кажа, нередностите и грешките, които се забелязват, не винаги са свързани с престъпни деяния. И Сметната палата ясно казва, че та, това ниво на грешки не отразява нивото на, прес... непрестъпление, престъпление, на престъпна умисъл. Това, когато говорим за престъпност и нередности вследствие на престъпност, а, говорим, говорим тук за 1% от около 0,5%. Това са поне цифрите от ОЛАФ. Сега, за следващия отчетен период сме предприели много стрикни мерки. Според тях, държавите членки в своите оперативни про програми трябва съвсем ясно да кажат кои са мерките, които те предприемат срещу измамите. Това е една задължителна мярка. И ние подкрепяме държавите членки именно в тези им усилия и очакваме от тях допълнителни предложения. Става дума тук за управлението на, на процесите по принцип. Е, проведохме в държавите членки обучения, семинари. Такива семинари бяха проведени в 15 държави членки. Проведохме ги е, в тези държави членки, в които смятаме, че има нужда от повече прозрачност. Работим с държавите членки, с Transparency International – и работим за приемането на този пакт за а, интегритет. За добросъвестност. Работим и с Олаф и се надяваме да решим проблема с измамите. Въпреки, че тук става дума само за 0,5%, е, всъщност, когато става дума за европейски фондове, дори този процент не би трябвало да го е имало. Аз имам още 6 колеги, които искат да се изкажат и ще въведа режим на двуминутни изказвания. Колегата Новаков има думата. Ако обичате, е, спазете времето за изказване две минути. Господин Новаков. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че в крайна сметка трябва да направим заключение за това, какви са положителните и негативните ни заключения. Да видим къде, какви са нашите грешки, за да не ги повтаряме. Важно е, е за нас да видим кои са инвестициите, какви резултати, какви, до, как, до какво са довели те, защото всеки бенефициент трябва да има гаранцията, че когато неговият проект е одобрен, одита е минал, целият проект е одобрен и когато са сертифицирани плащанията, няма да има допълнителни проблеми, няма да има допълнителни одити и проверки, защото това създава несигурност за бенефициентите. В този смисъл искам да попитам, има ли случаи, в които Европейската комисия е провела вторични одити на, проверки, на проекти, които вече са били аудитирани и сертифицирани. Има ли моменти, когато ретроактивно е бил приложен промененият регламент, в резултат на което е имало финансови напасвания в ущърп на бенефициентите. Според мен е много важно контролният механизъм да не създава допълнителна тежест за бенефициентите, а напротив, трябва да подобри техните е, те трябва да подобри техните резултати. Следващият колега, госпожа Крел. Благодаря, госпожо председател. Както знаете, аз не съм член на вашата комисия, но следвам регионалната политика много отблизо. Бях съдокладчик на господин Ван Рострой за регионалния регламент. Сега въпросът наистина е как да подобрим цялата ситуация. Според мен имаме един основен проблем, а именно е, държавите членки не изпълняват това, което са обещали, не поемат своята отговорност. За това е, грешките са толкова много. Но някои неща просто са резултат на това, което се случва в държавите членки. Сметната палата каза много ясно. Държавните субсидии са основен проблем при нивото грешки. За съжаление, трябва да си признаем, но успяхме с комисията да оточним въпросите за допустимостта, за държавните субсидии и да ги съгласуваме така, че всичко да е в унисон с изискванията на вътрешния пазар. Все има различни условия, различни фактори, които се свързват с държавните субсидии. От тук проистичат толкова много грешки. За кохезионната политика ние имаме възможност за участие при вземане на решение, но не и когато става дума за вътрешния пазар. Може би при държавните субсидии и при условията за допустимост, тук може да, да поискаме повече упростяване. На следващо място. С всяко упростяване може да се получи и сме постигали всъщност влушаване на ситуацията. Ние се опитахме да преговаряме за следващия отчетен период, е, да преговаряме по упростяването. Но не мога да ви кажа в момента как ще изглеждат наистина нещата, защото четния период не е започнал. Имахме изслушване в регионалната комисия за новите правила. И ни бе казано, няма нещата да се упростят. Не знае дали с експертна група ще постигнем нещо. Това, което ни трябва е по-добра стабилност и по-добро управление на грешките, в крайна сметка. Госпожа Малевич има думата. Thank you very much, Madam Chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Всички сме на едно мнение. Трябва да се работи за това да се подобри системата на управление и на контрол, да се uh, упростят е, процедурите. Много се радвам, че чувам от комисията, че работят в е, тези насоки с е, групата експерти на високо ниво и с специалната група, с плановете за действие за държавните правила и така нататък за обществените поръчки. Всичко това е прекрасно. Но Оставам с, с, с чувството, че винаги, когато отбележим е, конкретни проблеми, се озоваваме с стотици страници разяснения и е, примери за одити, вътрешни, външни, международни, контрол, проверки от, от Европейската комисия, от Сметната палата – Тоест, прекомерно натоварена е системата с различни проверки и писмени разяснения на правилата и разните им тълкувания, но същевременно няма, не даваме конкретни съвети на крайните бенефициери. Когато разговарям с хората там на място, те ми казват, че когато имат конкретен проблем, и е, се обърнат с въпрос е, към съответните власти в страната, не получават конкретен отговор и конкретно разяснения. Получават стотици страници и пояснения, но те нямат нито капацитета, нито времето да минат през всички тези текстове и да, се раз... и да разберат какво точно е необходимо да се прилага както трябва. Така че трябва малко повече да се работи за превентивния аспект да се създаде една система от ментори, експерти, които да могат да оказват помощ и подкрепа на крайните бенефициери, а не да им изпращат стотици страници с пояснения. Госпожо комисар, заповядайте. Благодаря ви. Ще се опитам да не се повтарям и да отговаря на въпроси, на които още не съм се спирала програмата 2007-2013 година. Както знаете сигурно, господин Новаков До края на марта 2017 година срокът е удължен. Държавите членки ще получат от нас съдействие и помощ, за да приключат с програмите в този удължен срок. Публикували сме текста, който междувременно бе и подобрен и променен във връзка с приключването на програмите. Както многократно вече казах, опитваме се да се учим от грешките си и за следващия програмен период ще имаме предвид полките, които можем да си извадим от периода 2007-2013 година. Провеждаме семинари с служители от е, съответните е, институции, органи. Е, господин, госпожа Малетич, имаше предвид и това, че една голяма част от информацията е на твърде сложен език и че текстовете трябва да бъдат пояснени. Да, държавите членки, според мен, е, би трябвало да е, се постараят да е, направят разбираеми текстовете, ако те не са разбираеми за хората, които работят с тях и които трябва да ги познават. Така че за 2007-2013 година сме направили оценки експост последващи оценки във връзка, да кажем, с финансовите инструменти, малките и средните предприятия, инфраструктура, транспорт, туризъм, междуинституционално сътрудничество. Всичко това би трябвало, в крайна сметка, да се свързва с политиката на сближаване. Естествено, нещата се свързват и с усилията ни за упростяване на правилата. Естествено, е, предвид и на следващия програмен период, не само до 2020, но и след 2020. Доверието в националните аудитиращи органи следваме принципа на е, а, упростения одит. Е, доверяваме се на аудитиращите органи на национално равнище. Ще продължим да следваме а, е, този принцип. съгласно регламента, който действа в момента, не е задължително да се провежда такава вторична проверка. смятаме, че са необходими повече одити, защото до сега сме покрили с аудитиране 94% от средствата. Но смятаме, че се нуждаем от по-добър, по-качествен контрол. Госпожо Крел, да, ние разполагаме с инструментариум за а, да а, запазим бюджета. А, за да не допуснем е, неправомерни разходи. Е, намираме се в постоянен контакт с държавите членки. Е, изискваме от тях да подобряват непрекъснато управлението на бюджетните средства и да взимат съответните мерки, както и да се отчитат за извършеното от тях. А що се отнася до упростяването, естествено, говорихме вече за тези неща. Е, нещата не могат да бъдат направени от днес за утре. Не можем да очакваме още утре резултати. А що се отнася до държавните помощи, е, отчитаме намаляване на е, тези случаи, но сме много далеч от е, идеалното положение. Подготвяме в момента е, един е, текст, който е нещо като наръчник, който ще помогне на държавите членки. Вътре в текста са описани и добрите практики и аз мятам, че обмена на добри практики е, партньорския обмен на е, опит ще допринесе много за подобряване на ситуацията. Е, разполагаме с добри специалисти в държавите членки, имаме и много положителен опит и същевременно разполагаме и с опитни служители, които обаче трябва и да споделят е, своите експертни познания. Това, от което е, се нуждаем, е специфична помощ по отношение на елементите екс-анте и в това отношение ще се опитаме да подобрим нещата в работата с е, управляващите органи. И отново стигаме до темата е, опростяване. Е, много от е, бенефициерите смятат, че е, правилата са твърде сложни. Е, необходимо е, естествено, да направим е, съвсем конкретен план за промяна, за реформа, който да започне да се прилага още през 2017-18 година. Като казвам, необходимо е да го направим. Имам предвид, естествено, заедно с съвета и с парламента. Проблемът бе е посочен вече. В момента говорим за 2014. аз става дума за разходи, извършени през 2017-13. Следващата година обаче ще продължим да говорим за същия период. Така че през 2017 година е, едва е, ще имаме, така да се каже, е, резултати за всичко това, което е направено в резултат на мерките, предприяти от комисията и съвета. Господин Пирински, за две минути. Thank you, Madam Chair. Благодаря. Много два кратки въпроса на вниманието на госпожа комисар. Благодаря, госпожо председател, за думата. Първо, може ли да поясните как комисията ще подпомага на страните членки за разпространяване на информация и изпълняването на интегрираните териториални инвестиции и е, начинания за местно развитие как, и втори въпрос. Как Генерална дирекция Реджио си сътрудничи с Европейската банка за инвестиции за изпълнение на финансови инструменти за настоящата политика за, за целите на политиката по сближаване? Особено ме интересува отговорът на втория въпрос, защото като че ли се счита, че финансовите инструменти и дейността на Европейската инвестиционна банка не са непременно свързани с целите и търсеното като постижения от кохезионната политика. Може ли да ми отговорите особено на втория въпрос? Благодаря. Колегата Вали, моля, две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа комисаря. Много е, се радвам, че ще има подобни семинари за местните и регионални, на местно и регионално ниво, защото там няма достатъчно знания за програмите в Италия. Непрекъснато чуваме всяка следваща седмица новини за средства, които не са били използвани правомерно. Последната новина беше нещо от структурните фондове за туризма, които средства са били отделени за местни празници. Тоест, очевидно има региони, които просто не са в състояние да, изпъл... да управляват средствата. И във всички случаи трябва да има проверки, иначе няма да има и промяна. Тези 6 милиарда, които на 3 септември все още не бяха освоени а, от предходния период до 2014, бих искал да разбера сега вече годината изтича. Очакваше се да бъдат е, изразходени вече тези средства. Какво се случва с тях? Някои от програмите заради срокове ли бяха забързани или господин Да, говорим за упростяването и също времено искам да предупредя, е, че само то няма да реши проблемите. Ние желаем да намалим е, е, значително процента на грешката, а в крайна сметка за процедурите за възлагане на обществени поръчки и за търговете, е, критериите са съвсем ясни. И въпреки всичко се знае, и Сметната палата отново го посочва, че именно тези критерии във връзка с провеждането на търговете не се спазват е, какво трябва да се направи е, именно за да се позволи повече конкуренция, за да се е, направи най-добрия подбор е, за е, сред кандидатите и участниците в търга. Мисля, че в това отношение сме направили необходимото по отношение на законодателството. Добре, в крайна сметка, когато се провежда търг, понякога имаш желани и нежелани кандидати, но в крайна сметка трябва да се спазват критериите. Да, добре. Седем препоръки са дадени тук в текста на господин Балко. В доклада има само три. Но по отношение на аудитиращите органи се казва, че комисията би трябвало да допринесе за укрепване на тяхната структура. Какво точно се има предвид в случая? Защото именно аудитиращите органи са, така да се каже, е, в центъра на вниманието. И освен това, Имате ли е, така, впечатлението, че е, има твърде много средства, които не се използват по линия на структурните фондове? Не ми. Е, съвсем ясно, в крайна сметка. е, какво става с тези средства и смятате ли, че в крайна сметка са е, изпълнени повечето от проектите, за които са отпуснати средствата? 2010-2011 имаше немалко а, а, резерви. Виждаме 22 за Испания, а, 2011 сега отново 10. За Унгария е доста високи резерви, за че, е, Словакия 8 няма промяна. Е, за Чешката република малко подобрение в резултата. Какви са тези е, резерви в крайна сметка? Какви са, така да се каже, поводите за недоволство във връзка с тези програми в тези страни? Е, хубаво, всяка година ние, е, ние в крайна сметка обявяваме някакви резерви по отношение на изпълнението на програмите от държавите членки, но какво става след това? Е, как да разбираме цялата тази процедура по резервите? Госпожа комисарят има думата. Благодаря ви. По въпроса, е, зададен от господин Пирински, териториалните програми, можем е, да е, ги използваме в по-голяма степен, съгласна съм с вас. би трябвало естествено да включим колкото е възможно повече държави в рамките на тези инициативи и най-вече в е, актуалния контекст в Европа можем да ги използваме е, в много по-голяма степен и е, много по-ефективно. Вие сте прав. Да, съгласна съм. По отношение на финансовите инструменти, мога да кажа, че те за нас са приоритет. Вие знаете, че комисията Юнкер взе решение да отвои използването на тези инструменти. И още сега, в момента, вече отчитаме нарастване на плащанията чрез финансови инструменти. Това е нещо ново в сравнение с периода 2007-2013 година. Естествено, бе и необходимо малко време, за да свикнат хората с новите форми. Но чудесно е, че държавите членки се ангажираха и се включиха. За новия период 2014-2020 проблемите до голяма степен вече са идентифицирани. Държавите членки вече се, ще бъдат задължени да извършват проверки екс-анте, проверки за потребностите на пазара. ще могат финансовите инструменти да се използват на няколко етапа и нашите отношения са много добри с ЕИБ. Ние подписахме меморандум, в, който, в който сме описали и правилата за аудитиране. И естествено се насочваме най-вече към инструментите, които се управляват от ЕИБ. В меморандума е посочено изрично, че ще се извършват проверки. ще е, подготвим и предоставим на вашето внимание един е, много детайлен доклад е, във връзка с възможностите, които предоставяме на държавите членки е, да използват е, финансови инструменти. Италия. Италия е на второ място в списъка на е, бенефициерите. Е, аз самата бях на два пъти вече в Южна Италия. Там има проблеми с приключването на оперативните програми. имаше проблеми в кампания и по отношение на последната програма, за която очаквахме приключване, но в резултат на изборите там, на местните избори, на, до някъде и на, е, така да се каже, различни политически фактори е, се забави приключването на програмите. Но по отношение на програмите Сицилия, Калабрия, е, най-вече в е, южните части на страната има големи е, така, опасени от е, рискове и ние се опитваме да помогнем на е, местните е, органи. До този момент успяваме да постигнем добър резултат. Радвам се, че в сравнение с положението от преди една година, ситуацията там на място вече е доста по-добра. Да, е, хубаво е да се говори и за е, положителното, което сме постигнали. Е, когато програмите започнат с закъснение, тогава естествено е много трудно в края на програмния период да наваксаш пропуснатото. И за периода 2007-2013 година знаем, че имаше забавяне. Но след като държавите членки все още не са е, определили компетентните органи, е, тогава е, естествено ще има е, забавене. Е, до края на 2015 година все още не са идентифицирани компетентните органи в някои държави членки и това естествено крие огромен риск от е, е, голямо забавене. А това вече е, ще доведе и до забавене на. Е, всички срокове. Важно е това, което каза господин Целер. Важно е не само опростяването, важно е изпълнението, прилагането, контрола. Да. Благодаря. Господин Балко, благодаря. Each, uh, about Препоръка 7. Към нея има съвсем кратко изявление, което се разгръща в самата препоръка 7 за подсилване на системите за контрол. Тоест, че искаме да има конкретна информация за одита, за да се провери и точността на информацията от годишните доклади за проверките. И също така да се направи така, че всички одитни власти извършват съответни проверки за съответствие с правилата за държавна помощ и обществени поръчки. И накрая, за засилване на контролната система е, че се иска от всички органи да потвърдят данните за верификация, когато подобни дейности са необходими. А що се отнася до втория въпрос за освояването на средствата, дали средствата са прекалено високи като суми, това е политически въпрос. Нашето задължение е да проверяваме законността, изпълнение на, изпълнението на системите за управление и контрол и това какви са сумите не са наш проблем. Е, друг въпрос е освояването на средствата. За него ние ще излезем със специален доклад. Zum Abschluss die Berichterstatterin. Thank you very much. Uh, thanks to all for Името има доклад... Думата има докладчика. Благодаря. Госпожо комисар. Ако ми дадете възможност да ви благодаря първо за въпросите и нека да кажа ясно, че нашия генерален директор изказа тази резерва, не аз, като комисар. Става дума за някои програми или части от програми, за които Генерална дирекция Реджио няма верификация, че съответните суми трябва да бъдат върнати в 100%. Тук мисля, че е, представителя на комисията може много по-конкретно да отговори за всяка отделна страна. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Ще ви изпратим допълнителни въпроси. Позволяваме се това, както ще изпратим и евентуални въпроси на е, на Сметната палата. Благодаря. А сега докладчицата има думата. No worries, we... Благодаря. Да, е, ще ви изпратиме допълнителни писмени въпроси, защото останаха на отговори е, някои, на които не беше отговорено, а други, в които искаме малко повече подробности особено за препоръките конкретно за страните и за работата на DJ Regio в това отношение, което зададох като въпрос от самото начало. Исках да чуя и вашето мнение за становището на Сметната палата, че новите партньорства и споразуменията по тях не отчитат целите на програмата 2020. Нямам нищо против да получа отговора писмен вид. После за държавната помощ и грешките, за грешките в обществените поръчки също искам да чуя също какво правите за тези голям брой страни членки, които не, изпълняват предварителните условия или условията на, от предварителните проверки. Интересно ми е да разбера какво е вашето гледище. После Европейската инвестиционна банка, може ли да ни изпратите този меморандум за разбирателство, който имате с тях? И накрая видях, че има цифри за много ниска степен на освояване от някои страни, което е все още обезпокоително. Сметната палатка, палата цитира четири страни, където може би е добре да разберем. Знам, че е вашата страна, моята страна, родната страна на представителя, на Сметната палата и държавата, откъдето идва председателката на Комисията по регионални въпроси. Така че Жалко е, че точно тези страни имат такива резултати. Но всички случаи благодаря, госпожа комисар, за количеството и качеството на вашата информация. Благодаря и за, на препоръките. Благодаря и на всички депутати от Комисията по регионално развитие. Надявам се, че аз ще присъствам и е, на заседанието през януари благодаря, госпожо комисар, и на вашия екип. Сега е, по въпроса за удължаването на срока и по въпроса за борбата между експертните екипи, този въпрос е, хм, си остава отворен. Бих е, искала да прочета документа на базата на който комисията удължила срока. Благодаря, госпожо комисар, за това, че дойдохте, за това, че говорихте с нас. А сега продължаваме с едно становище на госпожа Питера по Комисията Крим за борбата против корупцията. Благодаря, госпожо председател. Организираната престъпност и прането на пари заплашва основните права на гражданите в Европа, законността и демокрацията. Корупцията е проблем е, за всяка страна е, членка, където тя съществува. Има данни, че европейските граждани имат доверие в своите правителства – но а, вярата, че институциите или правителствата могат да се справят с корупцията е на много ниско а, ниво. Много голям процент смятат, че корупцията преобладава и само 20% смятат, че правителствата се борят ефективно с нея. Докладът за борба с корупцията от 2013 твърди, че корупцията ни струва 120 милиона евро на година. И ако не се променят нещата, тази сума няма да намалява. Необходимо е да има политическа воля за борба с корупцията. В член 207 се говори за необходимостта Европейския съюз да осигури високо ниво на безопасност и сигурност. А член 83 гласи, че Европейския съвет и съветът, Европейския парламент и съветът могат да формулират минимални норми за нарушения и сериозни транснационални престъпления, като пране на пари, фалшифициране на пари и съответно свързаната с тази дейност организирана престъпност. Договорът от Лисабон предвижда Европейският съюз да действа по един прозрачен начин. Това гласи член 15. Хартата за основните права на Европейския съюз също не подминава този въпрос. Е, организираната престъпност придобива огромни размери, затова и Европейския парламент през 12-та година създаде една специална комисия по въпросите на организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Това бе реакция на все по-разширяващото се явление защото то се от, въздейства отрицателно на сигурността и безопасността и на гражданите, и на компаниите. Създаването на тази специална комисия също така искаше да покаже, че ние искаме да подобрим сътрудничеството между правоприлагащите органи. 20 заседания с много експерти бяха организирани от тази комисия, над 100 представители на европейски институции и агенции на ООН, е, представители на Световната банка и други. Също срещи с е, представители на съдебната система, на гражданското общество и на академичната общност. Извършени бяха много анализи и общите изводи бяха, че корупцията е световно явление и следва да се борим с нея с обединени усилия. Също така е необходимо да се е, съчетават усилията на правоприлагащите органи на всички нива. Необходимо е също така да се формулират стандартни е, норми, норми за да могат и да, може и да се улеснява сътрудничеството. Много е голям а, е, залога. Трябва да можем да анализираме и своя опит, за да знаем как можем да си помогнем. Гос... Е, докладът на госпожа Ферейра от Комисията по граждански свободи отделя специално внимание на следното. Не, проблема като цяло не е достатъчно известен в обществото макар че той е един от приоритета на, европейските, на Европейския съюз. Няма единни правила. И все още има твърде много вратички да се озаконяват незаконно придобити средства. Организираната престъпност се пригажда много бързо към променящите се обстоятелства и винаги са една крачка напред. Корупцията преобладава в, в е, някои економики и въпросът е как да се наложи законността като натискът не е само един, е, е, единствения отговор. Трябва да има превенция, трябва да има контрол, трябва да има повече прозрачност. Също така е изключително важно да се развива духа, културата на спазване на законността. Също така са изключително важни програмите за защита на свидетелите, защото ако няма такива програми, няма да има и хора, които да са готови да сътрудничат на съдебните власти. Много малко са държавите членки, които имат система за закрива на свидетелите. Друга тема. Активи конфискувани в придобити от престъпна дейност. Какво се прави с тези средства след като биват конфискувани? Трета тема – организираната престъпност и незаконната миграция. Определено между двето има връзка. Има също така и корупция и престъпност в преработката на отпадъците и корупция при обществените поръчки – Единственият ефективен начин да се борим с тези явления е да има една обща политика на европейско ниво, която да е и основен политически приоритет. Лидерите трябва да покажат достатъчно ясно, че е необходими да се действа съвместно, да има стандарти и разпоредби за съвместна дейност за обединени усилия в борбата с корупцията. Благодаря. Днес ще обменим мнения, тъй като на 23 февруар ще приемем становището. Първият оратор е госпожа Ничи. Благодаря. Благодаря на госпожа Пидера за увода и за инициативата. Ние се базираме на заключенията от работата на комисията Крим, особено се радвам, че мога да дам и своя принос е, към темата. Аз съм докладчик в Сянка. И е, всъщност аз се ръководя не само от е, семейни и професионални убеждения, но съм абсолютно сигурна, че между борбата срещу организираната престъпност и корупцията от една страна и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз има абсолютно тясна връзка и ние трябва да разглеждаме тези две страни на явленията, за да знаем как можем да защитаваме економическите и финансови системи на ЕС. Корупцията определено е много, се отразява много зле на публичните финанси, измамите, особено в публичния сектор, но не само, и корупцията са основните инструменти, така да кажа, от които се възползва организираната престъпност, за да се обогатява незаконно. И въпросът е, че тези явления се отразяват зле и на конкуренцията, не само на законността. Реално се създава едва ли не паралелна економическа система, която води до, е, мнение, до преместване на много сериозни суми и средства през граница, без от това да могат да се възползват страните членки. Заключенията на комисията бяха е, представени в е, резолюция на парламента от 13-та година, именно с цел да очертаем къде може ефективно да търсим мерки за борба с е, корупцията, особено на трансгранично ниво. Защото, е, както ние всички добре знаем, тези възможности за извършване на престъпления се използват именно от организираната престъпност. Това е изключително важно да подчертаем колко е необходимо по отношение на борбата с корупцията не само да търсиме е, репресивни законни мерки, но и превантивни, административни такива, т.е. да има достатъчно прозрачност в публичните сметки, да има проследяемост на финансовите потоци, да има прозрачност при обществените поръчки, да има безпристрастност в съдебната дейност и така нататък. Изключително е важно да разгледаме и допълнителните въпроси, например конфискуването и иземването на активи – Парламента и съвета излязаха с много важни декларации в това отношение през 2013 и 2014, преди приемането на директивата в това отношение. Има още много е, други теми, които могат да се съсегнат. Например, проблема с съответните власти на европейско ниво, например Европейската прокуратура. Това е въпрос, който е от ключово значение. Те, тази една подобна институция ще може да, за, да защитава европейските средства и да смени начина на борба с корупцията. Е, тоест, ние ще попълним някои от е, празните е, места в борбата с корупцията, защото те са и трансгранично явление, както и организира... корупцията, както и организираната престъпност са трансгранични явления. Те, разбира се, си имат и националното измерение, но имат и транснационално такова. За това трябва да се работи по-добре за управление на усилията – за борба с тези явления. Трябва да търсиме и по-задълбочени е, решения, да има по-изчерпателна политика за борба с корупцията и да има много висок ангажимент от страна на всички европейски институции. Отново благодарности за докладчика и, е, както нееднократно съм казала, очаквам с нетърпение да работя с всички вас в бъдеще. Легата Вали. Ah, благодаря, благодаря и аз на докладчика. Много изчерпателна рамка ни се предоставя за работа. Аз и е, колегата Ферейра е, говорихме и работихме по тази тема и много се радваме, че сега отново се поставя темата с цел да се идентифицират реалните проблеми в борбата с е, корупцията. В моята страна тя има ужасно влияние, но не само в моята, всички европейски страни, защото организираната престъпност сега става трансгранично явление и се разпростира и в Северна Европа. По отношение на бюджета трябва да обмислиме всичко. Е, европейски пари не бива да бъдат използвани за финансиране на незаконна дейност – трябва да видим е, е, какво се случва и с много големите проекти, които се управляват от Европейската инвестиционна банка. Дали всичко върви там наред, дали всичко е наред с, публи... с обществените поръчки. Какво се случва с съдебната система в Италия, например, много често съдиите не са свободни да действат сами, защото е, някои от делата имат отношение към чужди е, правови режими. И финансовата прозрачност е един от основните инструменти за, спа, за справяне с този проблем. Банките си имат своята отговорност и те трябва да си я поемат. Въпросът е как се управляват финансовите потоци. Тук трябва да има прозрачност, трябва да има и санкции, за да могат да се е, санкционират нарушителите, което банките направят. А, ако продължаваме така, е, хората ще намират и други е, вратички и липсата на прозрачност ще им дава възможност да продължат. Борбата с корупциите трябва да ангажира и финансовите институции и банките. Те трябва да са тези, които да са първите да покажат колко са прозрачни много, е, в много страни в момента няма политика, които да дават възможност на съответния банков сектор да бъде прозрачена. Това е от ключово значение. Много е лесно чуваме непрекъснато за примери в е, пресата за липса на прозрачност, за движение на големи суми пари. Та, действително прозрачността е основен, е, основно решение. После, е, митниците. Аз направих посещение в Хамбург. Вече нещата винаги са силно глобализирани. Дори така по море хиляди, стотици хиляди пратки пристигат по вода и контрола е много труден. Същия проблем е и в Италия. Трябва да е, е възможно да има бързи проверки на това, което влиза в Европа. Нелегалните пратки на оръжия, на наркотици. Не смятам, че ние имаме добра регулация за подобни е, престъпления на международно ниво. И мисля, че този момент в доклада трябва да се отрази също така. Има, разбира се, и друг проблем, няма да изборявам всички, но примерно закрилата на свидетелите, конфискуването на активи. Трябва, трябва да работим много по текста, защото той има определено огромна добавена стойност за, на действия на европейско ниво, за да можем да започнем борба с корупцията на международно ниво. Благодаря. Сега трябва да кажа нещо хубаво за Италия. Италия наистина задава добър пример по отношение на борбата с престъпността и целият пакет от мерки е много ефективен. Може много да научим от Италия и е хубаво, че се занимаваме с модела Италия. Ние вече сме говорили по тази тема може много да се получим от Италия. Господа Улрих от Олов. Благодаря, госпожо председател. Комисията, естествено, е също на мнение, че темата корупция и организирана прекъсност са много важни. Комисията и през 2011 година излезе с един пакет, където въведе механизъм за борба против корупцията на европейско равнище. Докладчицата вече спомена, че Крим проведе много заседания и за да изготви своята резолюция. Комисар Шемета през 2013 година участва в едно от тези заседания и още тогава посочи някои от инициативите на комисията, които и преследваха същите цели, както и доклада на, на Крим комисията. Една от тези инициативи е Европейската прокуратура, която бе вече спомената. Важно е тази Европейска прокуратура, прокуратура да работи ефективно, да е независима, за да може да постигне необходимия резултат. Друг проект в този смисъл е, е директивата за защита на финансовите интерес, интереси чрез наказателни мерки. Както знаете, тук имаме пауза в преговорите. Смятаме, че директивата е важна, защото ще регулира компетентността на европейско равнище за борбата срещу корупцията. Там се говори също така и за задължението на прокуратурата за преследване на, на, на деяния, свързани с корупцията. Нещо друго, което бе споменато в доклада на Крим. Миналата година имахме предложение за подобрено сътрудничество в областта на ДДС и други а, финансови интереси на Европейския съюз, но това предложение трябваше да го оттеглим. Комисар Московичи предложи един план за действие за укрепване на защитата на ДДС. Той а сега на този фон, на това предложение, преглеждаме всички възможни мерки. Освен това, Еркил програмата, не също искам да я, да я спомена, това е програма за борба против контрабандата с цигари. Има и мероприятия за най-вече насочени към обучението за подобряване на на мерките, свързани с разходната част на бюджета. Освен това, променения регламент 515, е, него също искам да спомена, той също вероятно ще подобри сътрудничеството между държавите членки. А сега отново госпожа Питера. Благодаря, госпожо председател. Е, Искам да ви благодаря за тази толкова важна и интересна информация. Отбелязвам си бележките ви, ще се съобразя с тях. Надявам се, че ще си сътрудничим и в бъдеще, защото темата е много близка до всички, до интересите на всички политически партии. Благодаря. На 23 февруари ще говорим по тази тема. И сега преминаваме към следващата тема е, възобновяемите енергии е, е, и енергийни източници в Източна Африка. Давам думата на Клаус Хайнер Лене, който е докладчик от страна на Сметната палата. Е, е, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за документа, който е представил. Е, да, е, през 2006-2013 година. Това е периода, който обхванахме в нашия доклад. Става дума за 248 е, милиона евро, е, които са разпределени върху много проекти, най-вече възобновяеми енергийни източници 80%, но и хибридни е, енергийни източници, т.е. възобновяеми енергийни източници и изкопаеми, е, е, като 2% се падат на последните Мадагаскар, е, Замбия, повече от 6 милиарда са отделени за източна Африка. Всъщност там сме се концентрирали най-вече, защото там е най-малкият процент на възобновяеми енергийни източници в Африка в е, одита на Сметната палата са обхванати е, от една страна концепциите по проектите, дали са изпълнени е, критериите и на трето място дали са постигнати целите. Една забележка. В общи линии комисията докладва за добри резултати, за добра работа и разкриването на възможности за възобновяема енергия са се подобрили, но така да се каже, положителното е повече, отколкото отрицателното според комисията, но също времено ние установяваме немалко концептуални грешки. Само при Пет от шест проекта всъщност се установява спазване на сроковете. Комисията смята, че трябва да се предприемат съответни мерки за подобряване на резултатите. Пет от шесте проекта всъщност не са постигнали тези резултати, но времено, ако формулираме нещата положително, можем да кажем, че три четвърти от проектите са били успешни защото става дума за предоставяне на устойчив достъп до възобновяеми енергийни източници. Мадагаскар, Тансания, Зимбабве в крайна сметка са се възползвали от такива проекти. Аз посетих един такъв проект в Радуша и впечатленията ми са добри. Изпълнението по проектите за възобновяеми енергийни източници е, се приемат от местните органи. Е, това е впечатлението на комисията. Ние водихме разговори в Тарсалам е, по последния проект, за който говорих, в Танзания. Проектите показват колко важни са тези проекти за възобновяема енергия във връзка с енергийния микс, защото там има и газови находища и същевременно се експлуатират и подземни изкопаеми. И поради наличието на други възможности, понякога местните органи просто не обръщат достатъчно внимание на възобновяемата енергия правителството на Танзания проявява разбиране към необходимостта от е, експлуатиране и на възобновяеми енергийни източници. Препоръките, които сме дали, от една страна да се засилят усилията е, за тези проекти, да се контролира по-отблизо всичко, по-надлежно и да се е, мисли за последователността и устойчивостта в това отношение. Комисията прие и трите препоръки. Господин Локатели е, седи до мен. Той е, е ръководител на е, компетентния отдел в Сметната палата. Ние заедно с него ще се опитаме да отговарим на вашите въпроси, доколкото разполагаме с необходимите знания и информация в момента. Благодаря. Бенедек Явор е докладчик. Има думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е голяма чест да работя по документа за възобновяеми енергични, енергийни източници в Африка по време на конференцията на страните в Париж, КОП-21. Благодаря и на господин Лене, който ръководи работата по този специалния доклад. Сметната палата, я и лично е, господин Лене са свършили отлична работа. Африка има огромен потенциал за ресурси за възобновяема енергия и не само е, в интерес на африканските страни е да се използват всички тези ресурси. В края на кращата това е най-интересната тема на преговорите, които се водят в момента в Париж. Европейските страни също имат интереси. Ние можем да помогнем на африканските страни е, в усилията да се намалят е, емисиите от въглероден диоксид и други парникови газове, което е, е, са нашите основни цели за устойчиво развитие, които се опитваме да постигнем сега в Париж. Както бе казано, специалният доклад слага акцент върху 16 проекта в Източна Африка, Кения, Мадагаскар и други страни. И финансовата рамка на програма е 475 милиона евро. Много значителна сума ние бихме могли да го приемем като един пилотен проект за последващи усилия за зелен фонд за финансиране на е, политики за борба с климатичните промени е, за развиващите се страни, за да видим и кое работи и какви са резултатите от проектите в е, Африка, за да можем в последствие по-добре да планираме и да прилагаме нови проекти, не само в Африка, но и другаде. В доклада се съдържат достатъчно статистики. Няма да навлизам в подробности в цифрите и какви са проектите и така нататък. Става дума и за проекти за производство на електричество или за, за връзки, за е, управление на енергийни системи и така нататък. Най-важното е, както бе коментирано вече тук, че дори резултатите от проектите да дават много надежди, и тези общности, тези държави имат нужда от подкрепа в е, прехода си към създаване на устойчиви системи. Е, имаш, има и недостатъци в проектите, затова и ние трябва да се получим за това как по-добре да изготвяме подобни проекти и да ги изпълняваме. Първо, е необходимостта да се е, направи по-добро планиране, изследването на е, това има ли смисъл да се прави е, проекта. Не, не винаги плановете са били добре формулирани. Така че е изключително важно да има добре разработени проекти. После, трябва да се направи, така че да има а, добра стикованост на политиките за устойчивост, а, но и за ефективност и достатъчна видимост на, на инвестициите и ефективност на резултатите. И трето, по-добре трябва да се интегрират местните общности и повече те да бъдат привлечени. ние добре ще разработваме технически проекти за тези общности, но те трябва да бъдат включени в изпълнението на проектите за тези технически мощности, защото тези проекти няма да бъдат устойчиви, ако не се включат в висока степен местните общности. Също така, проектите трябва да отчитат в по-голяма степен интересите и правата на местните общности, защото недобре формулирани проекти могат да нанесат повече вреди, отколкото ползи. Ако се произвежда възобновяема енергия, но окончателния резултат не е от полза за общността, тогава се поставя под въпрос правилно ли сме подходили или не. И накрая се поставя въпроса за потенциални нередности или злоупотреби. Естествено, най-важното е проекта да бъде подходящ, но също така трябва да се проверява как той е изпълнен. Дали е имало злоупотреби, дали е имало нередности. Трябва да се извършват проверки и то пространни макар това да е свързано с по-сложни бюрократични процедури. Да се види дали е, пропуските е, са проблем на корупция или на е, пропуски на неосведоменост от страна на изпълнителите. В края на кращата трябва да се проверява достатъчно щателно как се използват парите на европейските данакоплатци. Благодаря отново на всички колеги, които работиха по темата и смятам, че ние сме единодушни в това, че приемаме е, заключенията на Сметната палата и смятам, че това, което излизаме като текст е напълно приемливо за нашата комисия. Благодаря. Ян Скайер е, желая думата. Благодаря, госпожо председател тъй като нашия докладчик в не е в състояние да присъства днес, ще изложа неговите виждания. Той ми е определил няколко теми, по които трябва да взема отношение. Необходимо ни е да знаем, за да изясним позицията. Достъпът е, до възобновяема енергия е, е, в Източна Африка е нещо е, много важно и би трябвало да поздравим тази инициатива, за, която е съществена мярка към подобрение на ситуацията и е в борбата срещу бедността. В препоръките на доклада се съдържат много ценни моменти най-вече по отношение на степента на предоставяне на помощ в това отношение за развиващите се страни и приноса за опазване на климата. Като цяло смятаме, че проектите представляват стъпка напред и би трябвало да се изпълняват съвсем стриктно три четвърти от тези проекти, е, е, съгласно извършения преглед и проверките на Сметната палата, отговарят е, на поставената цел, но би трябвало да се направи повече относно последователността и устойчивостта в това развитие, което за сега все още не е достатъчно поради ограничените възможности на местните власти. Е, препоръчваме е, да се извършва е, ранен анализ на осъществимостта в случаите, в които се предвиждат подобни проекти, тъй като не би трябвало да се отпускат солидни суми, без да е сигурно, че планирането по проекта и изпълнението ще бъде гарантирано. Важно е да се отдели повече внимание на подбора и квалификацията, както и при оценката в бъдеще изпълнението на проектите очевидно е недостатъчно ефективно. Трябва да се извършват проверки върху спазването на правилата и да се включват в по-голяма степен и неправителствени организации като участници в подобни проекти повече от 50% е, от е, е, средствата предвидени за проекти за Източна Африка, за възобновяеми енергийни източници, вече са отпуснати, но все още има неосвоени средства и в това отношение би трябвало да се изпълнят препоръките за подобрение при освояването на тези средства, включени в доклада на Европейската сметна палата. Благодаря на господин Гаер. А, няма други заявки за изказване. Давам думата на представителя на Генерална дирекция ДЕВКО. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с думи на благодарност към Сметната палата и към докладчика за положителната оценка на тези програми. Е, рядко чуваме толкова положителна оценка, е, така че това е музика в, за нашите уши. Ние самите също сме убедени, че това бяха е, много успешни програми и по време на програмния период се опитахме е, в крачка да подобряваме е, и концепциите по програмите и изпълнението, така че сме изпълнени са желание да изпълним всички препоръки на Сметната палата. Ще осъществим изследването за осъществимостта на проектите и програмите с подготовката за втория търк и се надяваме, че по този начин ще реагираме адекватно и своевременно на дадената препоръка. 300 милиона всъщност е обемът на средствата 50 ми, милиона а, е, граждани на източни, на африканските страни ще усетят непосредствено подобряване на а, е, средата, в която живеят. Става дума единствено за възобновяема енергия. Е, господин Лене посочи, че в някои от страните е, има находища на подседни изкопаеми, да кажем в Танзания газ, е, е, газови инсталации за производство на енергия, но самите страни вече установяват, че това е един доста по-скъп източник на енергия. И в този смисъл ние наистина много се радваме, че обърнахме внимание на възобновяемите енергийни източници в тези страни. Какви са заключенията, които ние сами е, извадихме? Е, съфинансирането би могло е, да бъде е, променено. Тоест ние да е, финансираме повече, да е, очакваме по-малко е, участие от страна на бенефициера, и в Париж е, е, ще потърсим възможности за едно по-засилено участие на частни инвеститори. Така че при това съфинансиране ще се опитаме в крайна сметка да постигнем 1% около 10% е, и да подобрим концепцията по тези проекти. Така смятаме, че ще се приближим е, максимално до целта, която преследваме и ще дадем възможност за достъп до възобновяема енергия в Източна Африка. Много благодаря на е, Сметната палата и на докладчика за препоръките, които са включили в своите доклади. Ще ги имаме предвид в нашата работа и се надявам, че ще можем да докладваме за добри резултати в бъдеще. И така, още веднъж думата на господин Лене, Европейска сметна палата, ще бъда кратък, госпожо председател. Докладът е интересен. Съгласен съм с казаното от докладчика. Съвпадат нещата с КОП-21 и дискусиите около климата, както и с срещата в Малта. Естествено всичко това е, се намира в тясна връзка помежду си. Аз казах, че и от посещенията на място имам впечатление, че действително тези проекти е, са нещо добро. Само когато действително имаме един устойчив подход към разкриване на е, възобновяема енергия, ще постигнем подобряване на околната среда и на условията за живот. Естествено, трябва да сме много внимателни, когато става дума за поценни изкопаеми, когато се открият газови находища или някакви други находища на конвенционални енергийни източници, някои хора просто забравят за всичко останало. Ние самите в Европейския съюз е, е, имаме опит в това отношение. Естествено не бива да правим отстъпки в това отношение. Е, не би трябвало е, да е, изпускаме из очи е, възобновяемата енергия, защото желаем да подобрим и е, климата, и въздуха, и цялата е, околна среда, в която живеят местните е, граждани. Така че с тези програми, с е, е, възобновяемата енергия, действително се разкриват възможности за устойчиво подобряване на условията за живот на хората в Източна Африка. Нямам други забележки повече. Благодаря още веднъж. Докладчика. Благодаря ви. Няколко изречения само. Съжалявам, че не можах да участвам в е, тази прекрасна е, немска дискусия на немски. Имам предвид представители на Сметната палата и на комисията. Е, естествено, ние ще се опитаме да включим препоръките на Сметната палата в максимална степен и да проследим развитието на тези проекти и на, при бъдещите търгове. Аз съм уверен, че става дума за един модел, който показва как ефективно могат да се използват европейските фондове за подпомагане на страните в преход в Източна Африка за преодоляване на липсата на енергия, за улесняване на достъпа до чиста възобновяема енергия. И аз много се надявам, че е, при е, втория а, е, ще се получим от придобития опит по време на първата фаза и ще разширим тези програми. Благодаря ви. Благодаря. Много коледно пожелание. И така, Приключихме тази точка от дневния ред. Благодаря. Сега продължаваме с последната точка от дневния ред, а е именно доклада за Гърция, за мисията в Гърция. Аз съм докладчик и искам да ви кажа, че в папките си, в материалите си имате подробен доклад за тази мисия. Е, това беше важно пътуване за нас, за бюджета. И благодаря на всички колеги, които дойдоха с нас, на господин Светич и на господин Плике. Благодаря и на тях за организацията. Имахме 181 проекта, от тях взехме 7. Четири от тях – бяха включени като рискови в един преглед на комисията. Два проекта взехме от списъка на комисията класифициран с, а, като, като проекти с допълнителни мерки и един проект с, от списъка за нормалните мерки. А, пътувахме на Шир из Гърция 1,8 милиарда евро е общото бюдж, е, общия бюджет на тези проекти. Какви бяха проектите? Проектите бяха метрото в Солон, 1200 милиона евро, възстановяване на езерото, езерото Карла, 42 милиона, кадастърът на Гърция, 42 милиона, около 42 милиона, и националният регистр около 28 милиона. А това бяха риск, рисковите проекти. Сега проектите са забавяне, които бяха автомагистралата, не, е, поправя се ораторката и проекта Влака Тихорея Домокос и електро, е, електронното билетиране и е, автомагистралата Каниара Трикала за 900 милиона евро. Какво видяхме? Какви бяха нашите заключения? Видяхме, че централизацията на страната е един от най-големите проблеми, защото отговорността на място липсваше. Затова искаме да помолим властите в Гърция да помислят дали вече не е разумно да разделят местното и националното равнище, тогава вероятно проектите ще да се приложат по-добре. Т.е. да се дистанцира човек от е, големите инфраструктурни проекти. Защото ако всеки спира където може, нещата не, не вървят, креативността потъва. Това видяхме при големите проекти, а тук почти всички проекти са големи. Желанието е, е проектите естествено да се случат, но не бяха реалистично планирани. Освен това, много пъти се казваше, че археологични разкопки при, правенето, при провеждането на проектите са пречка. Какво се прави, когато се разкриват археологични разкопки, когато се, се, при работите по проектите има археологични разкопки, какво се прави? А почти винаги в Гърция се случва това. Трябва да има разумни решения по този въпрос. Освен това, видяхме, че голям проблем е закупуването на страна, на земя. Когато имаме една магистрала, която е готова, но проблемът е всичките пътища, които водят към нея. Ако те не могат да се ползват, защото са част на собствено все, общо, все още, то вижда се, че голям проблем е закупуването или вземането на земя за тези инфраструктурни проекти. Просто това са елементарни неща, но в крайна сметка те е, дънакоплатецът. Да Освен това, дънакоплатците да трябва да плащат и за забавянето на проекти. Видяхме, че има проекти, които е, С месеци наред нямах управител, нямах е, управително звено. Поради това имаше забавяне, всяко ново правителство забавяше проектите, т.е. цялата нестабилност в управлението на проектите е неприемлива. Защо трябва да се забавят проекти при, при промяна на правителството? Това просто не го разбираме. За мен самата беше това е един много лош е, много лош сигнал, а именно, че елементарни правила в управлението на, на проектите липсват и тези неща не са регулирани правилно още от комисията. Много загрижени си дойдохме от Гърция, защото видяхме инвестиционни руини в Гърция. Моята молба към комисията е всички тези незавършени проекти, там където има забавяне, а именно 52 проекта на обща стоеност 5,5 милиарда евро. Искаме преглед за тях. Кои от проектите могат да бъдат финансирани с европейски средства и а, кои ще бъдат прекратени на 14 декември. И искаме за тези проекти, които няма да бъдат финансирани, да знаем какво ще се случи с тях. Естествено, не е добро решение да се кажем и да, те ще, те ще си останат инвестиционни руини. Не може да, да приемем това. Искаме да намерим някакво решение. Искаме да намерим някакво решение за тези проекти. Отворени сме за разговори. Не може да приемем че сега с новата многогодишна финансова рамка ще се е, започнат нови проекти и те също ще завършат като руини. Трябва да има едно решение веднъж за винаги какво да се прави с подобни проекти. За тази цел ни трябват обаче ясни данни, а именно кои от тези 55, 52 проекта няма да бъдат финансирани от Европейския съюз. Освен това, за тези 14 рискови проекти, какво ще стане с тях? Те ще бъдат спрени в, за, езеро, за езерото Карла. Това беше един много скъп проект това е един язовир, който е токсичен, защото има прекалено малко вода. Там има диви гъски патица, патици, милиони евро са прахосани там. Значи нещо трябва да се случи с този проект. Така че за тези 14 проекта, тези 14 проекта, които са окачествени от комисията като рискови, е, трябва да знаем какво ще се случи. Е, към тях принадлежи и проекта за кадастъра. Не може кадастъра да не продължи. На място получихме впечатлението, че някои от тези рискови проекти не се възприемат като такива в Гърция. Но в Гърция имам чувството, че не може да се осланя на едно общо възприятие между Брюксел и Гърция. Не може да, се, да е ясно къде лежат проекти, да, да, не може да се уточни точно къде са про проблемите. Бе ми казано, че 2018 година проектът за кадастъра може би ще бъде завършен, но и това, и това май не е вярно. Иначе това беше по принцип добра новина. Така че и с този проект трябва да се занимаем и да видим в края на годината как ще продължат нещата. На следващо място националния регистър. А това е нещо много важно. Видяхме, че а, вече починали хора получават пенсии, защото никой не знае, че те са починали т.е. трябва да се омрежат е, този регистр с е, регистъра за здравеопазване, с пенсионния регистр. И това е също рисков регистр. Бе ни казано, че проекта се развива добре, обаче, както разбирам, менеджера бил сменен при новото правителство, което е само по себе си драматична история. Така че и тук трябва да следим този проект. Като обобщение, какво мога да кажа? Ако имаме децентрализация и вземане на решение на по-низки нива, не на централно ниво, ако имаме последователност при ръководството на, про, на проектите, е, ще бележим според мен напредък. Един от менеджерите ни каза, че много често решенията, финансовите решения взим, се вземат в Атин, Атина. Ето, например, решение за 500 000 евро бе, е било взето без наличните документи, именно в, в, в Атина. Важно е гръцките власти да разберат, че с елементарни мерки може да се постигне много. По принцип това въжи и за ситуацията в Гърция. И така, искаме да знаем как ще продължат тези проекти, искаме един списък, какво ще се случи с, с проектите, чието финансиране ще бъде преустановено. Благодаря на Сметната палата. Господин Лазарони съпровождаше. Комисията изпрати и двама свои служителя. Благодаря и на тях. Искам да кажа на всички колеги, ще продължим да следим тази тема, защото в крайна сметка от общ интерес е да имаме ясни резултати в Гърция а това може да постигнем само ако се завършат проектите. Ясно е, че Гърция трябва да постигне резултати при тези проекти. Трябва да има завършени проекти. През януари ще поканим министъра в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност и ще говорим на политическо равнище с него. Така че темата ще ще продължим да я следим. Така че следващия път ще говорим на политическо равнище, а след това ще имаме изслушване по темата изкупуване на земя, отнемане на земя за цел инфраструктурни проекти. Мисля, че цялото посещение беше много добро, много разумно и благодаря на всички колеги, които участваха. Това беше моят доклад. А сега госпожа Аяла има думата. Sí, eh, gracias, presidenta. Sí, yo también eh, agradecer especialmente. Благодаря. И аз искам да благодаря на секретарията за това, че е, подготвиха и е, взеха всички необходими мерки за нашата мисия. Благодаря за всички предоставени данни и анализи. Благодаря на комисията за документите, които ни е, придвижиха, много полезни бяха. Благодаря за всички предложения за евентуални решения за проблемите, с които се сблъскахме. Искам да обърна внимание на един момент, който може би е пренебрегнат. Ние се озовахме в Гърция в момент, което тя е в пълна економическа разруха. Знаем, че там има много разрушени паметници на културата, но в момента и економиката е разрушена в тази страна. Гърция е люка на съкровища от археологична гледна точка, но не бива да забравяме, че това си има своите проблеми, когато се извършват инфраструктурни а, проекти, защото има допълнителни разходи археологическите находки. А пак да кажа, страната е в економическа разруха. Огром... Основните проекти, които посетихме, е, магистралата, метрото в Солун, всички те изведнъж се озовават без никакви средства, никакъв приток на пари в страната, всичко е отрязано. Не трябва да забравяме и това. Мисля, че не, не се отчита достатъчно този момент. Действително факт е, че проектите с магистралата се свързаха ни с огромни проблеми, свързани с изплащане на земята, кадастрални данни, малки парцели, не се знае кой е бил предишен собственик и така нататък. Тези проблеми трябва да се решат и те трябва да се решат и е, с участието на комисията. Не може, е, така както нормално процедираме при структурните проекти, да прилагаме еднозначни решения. Трябва да се действа случай по случай с специално пригодени решения, особено в случаите, където има повече трудности. Не бива да забравяме, че и кризата си има реално социални, економически и правни проблеми, е, заливащи страната. Много внимателен а, е, анализ трябва да се направи за тези конкретни проекти. 981 са те в момента в страната. Голяма част от дейността по тях спря в следствие на кризата. Нека да не забравяме и това. А що се отнася до децентрализирането? Аз лично имам непосредствен опит от подобна децентрализация – това, тази е, мярка се е, отрази на разходването на средства в моята страна поне. Системите са различни. Германия има различна система на децентрализация. Различно ниво на централизиране и на децентрализиране, различни нива на поемане на отговорност – съществуват. И аз не знам всъщност кое решение е най-добро за Гърция. Дали регионалните власти да търсят повече правомощия. Това се случи в Испания. Средствата се управляваха на регионално ниво. Това беше елемента на децентрализация – и е така се преодолява и проблема с сложността при управлението на средствата. Съгласна съм с председателката, че е, решенията взети в Атина без да, е, за Атина без да се прави посещение на място и да се види какво се случва, ще бъдат сложни трябва много внимателно да огледаме проблемите, за да сме сигурни, че решенията, които предлагаме, ще бъдат от полза. И в края на краищата, голяма част от проблемите се зародиха от това, че над 60 години в тази страна нямаше никакъв економичес, никакво економическо развитие. Ние се опритваме да направим всичко каквото можем. Примерно работиме по Солонското метро, чакаме още данни от там магистралата там, където се очаква да се удържавят имоти, после влаковата линия. Нека не забравяме колко огромни са трудностите, защото страната просто в един момент спря да функционира. Тя е в економически и социален срив едва, едва може нещо да се направи. Проектите се борят с ногти и зави нещо да бъде извършено. Естествено, добре дошли са всякакви е, предложения за промени, но трябва да кажа, е, че нещо много ме смущаваще. А, че, а именно усещането, че малко ни послугват. Е, най-малкото по две версии получавахме, е, да кажем, на място. Е, когато ставаше дума за напредъка на, е, на магистралата, така, менеджера на проекта казва 63%, а отговорният инженер казва 58%. Е, това е много съществено при един подобен инфраструктурен проект. Пет пъти е, поставих въпроса за разходите при забавяне на е, трасето на е, ЖП линията, на ЖП отсечката. Това беше, чакайте да погледна, кой проект. Това е Титорея Домакос. Да. Пет пъти последователно поставям този въпрос и пет пъти ми се казва няма забавене. И веднага след това обаче някой се обажда и казва, все пак имаше забавене, защото по политически причини една година трябваше да спрем и не можехме да управляваме проекта. Ето, сега това са случаи, които смущават естествено. В крайна сметка става дума за а, почтенност, за коректност при отговорите, за, ако щете, дори и за интелигентност. Как иначе да проявиш доверие към някой, ако установяваш, че получаваш различна информация. За трети път сме в Гърция. От толкова години работим с Гърция. И има служби, които действително правят много добро впечатление, защото се вижда, че хората са готови да направят всичко и правят всичко, дават всичко от себе си. И са убедени, е, че трябва да се работи и същевременно накрая резултатът като цяло пък не е добър. Това наистина може да те води. Да, Колегата Лазаро от Сметната палата. Благодаря, госпожо председател. Нямам какво да добавя към обобщението, което вие направихте и към изказването на госпожа Яла Сентър. За мен бе удоволствие да придружа комисията на делегацията на Комисията за бюджетен контрол, за да видим как стоят нещата там на място. Междувременно ние вече имаме много специални доклади, имаме много одити, много бележки по одитите, но непосредствените преките впечатления на място естествено са много полезни. Да, и ние наистина много места обиколихме. Госпожа Води от Европейската комисия има думата сега. Благодаря. Госпожо Гресле, а, ние подготвихме а, мисията заедно с а, а, вашия секретариат. Благодаря ви а, за, за сътрудничеството с нашите а, служители, с нашите служби. А, ние ви съпроводихме и на място и за нас бе много полезен опитът, който придобихме. Благодаря за доброто сътрудничество. Споделям напълно препоръките, които вие е, сте включили във вашия доклад, както и описанието по е, отделните проекти и това, което сте видяли на място. Ние бихме искали всъщност ситуацията да е по-добра и резултатите и заключенията да са по-положителни. Но е, споделяме вашите впечатления. Как би е, трябвало да отговорим на препоръките, включени във вашия доклад, във връзка с специфичните проекти? Е, информацията е съвсем точна. Ние заедно е, проверихме всъщност как стоят нещата е, е, в момента. Първо, по отношение на е, изпълнението. Е, е Всъщност изпълнението започна в един период, в който липсваше ликвидни средства и това естествено се отрази на начина по който се изпълняваха проектите и то много драстично. Имаше и недостатъчно последователност в финансовия поток така че е, е, всички бенефициери по всички проекти всъщност се оплакваха от това, че не получават е, ритмично средствата, отделните траншове. В връзка с Гърция мога да кажа, че нещата естествено се свързват и с проблемите в националния бюджет и липсата на ликвидни средства на национално равнище. 5 милиарда евро платихме допълнително от в допълнение към обичайните суми. Освен това, имаме един допълнителен механизъм за контрол, така че наблюдаваме всичко свързано с плащанията и с изразходването на средствата. Работим заедно с компетентните органи на място. А, за периода 2007-2013 можем да кажем, че има а, две програми, които а, а, във връзка с цифровизацията и във връзка с околната среда. Там все още има забавяне на плащанията. Очакваме допълнително плащане, което се надявам скоро да бъде отпуснато. Но естествено всичко това не е достатъчно, за да се справим с всички проблеми. Е, е, на европейско равнище ние правим всичко възможно, е, но за да преодолеем така, блокажа и спирането или забавянето на проектите, но са необходими и допълнителни усилия. Има редица нередности, има редица слабости, които се свързват и с общата обстановка, и политическата нестабилност, и липсата на надлежен контрол, нередностите във връзка с и неуредените въпроси във връзка с земята, конфискацията или национализацията във връзка с големи инфраструктурни проекти. Цялото това забавене естествено се отразява на данакоплаците в повечето случаи, за да решим всички тези е, е, проблеми. Ние започнахме с е, бившата работна група по Гърция и сега продължаваме в рамките на ново, новата програма 2014-2020 година да работим за подобряване на механизмите за наблюдение, за сключване на договори. Опитваме се да свържем нещата и с, така да се каже, електоралните процеси и с мандатите за управление, с изборите. Много трудно е, е естествено, да предвидим абсолютно всичко в законовата рамка в връзка с програмите и проектите за Гърция, но се опитваме да предвидим бъдещите проблеми и да ги решим своевременно. Видяхме се и миналата седмица с колегите от работната група за Гърция. Говорим най-вече за упростяване на е, процедурите е, по плащанията, е, а също и укрепване на механизмите за наблюдение на изпълнението, както и условията за изпълнение, които също би трябвало да бъдат включени в общите усилия за упростяване е, опитваме се да поддържаме много тесни контакти с компетентните органи в Гърция и да решаваме заедно проблемите. По отношение на липсата на планиране, в Джаспър ще работиме доста по този въпрос. Колегите е, бяха по тази програма в Гърция тази седмица, миналата, и ще подкрепят особено най-големите проекти. За удържавяване на земята вече дадохме така принос със своя опит. Комисар Хан забеляза, че ще има проблеми и комисията направи едно проучване, което предостави на гръцките власти. Така вече се постигна нещо, не е достатъчно, но във всички случаи смятат, че много полезна работа свършихме. Опитахме се да решим въпроса с това цените за удържавяването на земята да бъдат справедливи, да не бъдат еднолични решения. Отново се опитваме това да решим с колегите и предоставихме помощ и сме готови да предоставим, ако я искат гръцките власти. А за регионалното и местното ниво опитваме се да подкрепим административния капацитет на по-малките общини. Всичко това ще продължи в същата интензивност. А вие също много бихте могли да помогнете с това да подпомогнете политическите решения в страната – администрацията не може да вземе решения по въпроси, които не са в нейните правомощия по отношение на някои проектите, които сте постави, посетили. Комисар Крецо също се опита да постави въпросите на министерско ниво с министър-председателя и съответните министри за някои проекти. Особено за метрото в Солун има още нерешени въпроси. Има и декларация от 23 ноември от ръководния комитет, където ясно се упоменава необходимостта да се преодолеят затрудненията по ключовите проекти. Приветстваме гръцките власти, за това, че са готови да вземат решение за преодоляване на пречките, особено по проекта с метрото и също по проекта, свързан с екологични въпроси, финансиран от Европейската инвестиционна банк за метрото в Солон. Все още чакаме споразумение между гръцките власти и строителя. Последния доклад от края на октомври беше много притеснителен. Става дума за разкопките. Има решение на Министерството на културата, където отново се поставя под въпрос завършването на проекта. Това е един от проектите, с който определено се сблъсква с трудности и ни е необходима политическа подкрепа, за да се реши нещо. За останалите проекти, които посетихте, за кадастъра също нищо не се движи, а останалите проекти вървят добре. Факт е, за някои от които споменахте, имам неща, които никога няма да бъдат постигнати за Кала, езерото Кала но там каквото ще се прави, не, няма да се прави с европейски средства. Европейските средства реално са загубени. Ние няма да се съгласим да приемем е, увеличаване на сумата. Те ще трябва да се придържат към е, решената вече сума и ако е, не го изпълнят в срок, ще задействаме процедурата за връщане на средствата. Наблюдаваме отблизо от този казус. От юли започваме, започнахме с преглед на всички програми. Ще обърнем особено внимание на тези 52 проекта, които са на стоеност над 5 милиарда. Мониторинга засяга проекти от 2006 и искаме да видим след 2015 те да бъдат приключени. Ще видим какво е необходимо още по отношение на бюджета. Работиме с колеги от ЕКФИН, за да видим дали, а, дали част от европейския механизъм за стабилизиране няма да се е, употреби с цел да се внесат средствата, които са, трябва да се внесат от страна на Гърция. Това са нещата, които исках да коментирам. Отново, винаги сме на, на ваше разположение, ако имате нужда да зададете въпроси по проектите или ако имате нужда от наша подкрепа за съответни конкретни проекти, примерно този за удържавяване на земята и така нататък. Това е винаги сме готови да ви дадем отговор от страна на службите на комисията. да, за мен е, е важно да имаме тези 52 проекти, преглед за тях и 14-те проекта е, над 1 милиард те не са завършени и за тях искаме да знаем какво ще се случи с тях, ще има ли мерки, кога. Значи съвсем е, ясно искаме проект по проект информация. Е, освен това, говорихте за изследването за разходите за изкупуването на земя. Знаем, че в Гърция тези разходи са най големи в целия Европейски съюз. Така че ако може да ни е, направите една презентация на, на това изследване най-добре от автора, това би било чудесно. Но така или иначе не смятаме да, се, да прекратим разискванията по тази тема. Госпожа Аяла. Благодаря на комисията за информацията. Много ми беше полезна. Нека да видя само дали съм разбрала добре за метрото в Солон и Гара Венифеос. Доколкото разбирам, има решение на правителството против. Но против какво? така. Той, те всъщност са различни проекти. Има един регионален, който трябваше да, изнес, да направи така, че едно ниво да се отдели за археологическите разкопки, т.е. те да бъдат махнати и да се сложат на едно ниво. Това беше единия вариант. А после това беше е, отначало регионалния проект. А после е, местната община реши да спре всичко. Та, какво е решението на правителството? За кой модел, за коя фаза на проекта говорим? Да, освен това, кажете ни, е, дали ще ни изпратите информацията за проектите директно или трябва да, ви, да я поискаме специално? Thank you very much uh, for the question, Ray. Благодаря за въпроса. за гара Венецела. Министерството, култ, Министерство на културата прие ново решение за а, разкопките в тази станция и решението сега е да се продължи работата без да се махат паметниците на културата – и ние сега искаме от гръцките власти да ни дадат план, да видим какъв е срока. Изключително важно да се запазят тези археологически разкопки, но все пак ние трябва да знаем кога се предвижда да се приключи с проекта, за да може да е сигурно, че от Европа няма да се искат допълнителни пари. Това е така най- щекотливия въпрос и чакаме плана за действие на гръцките власти, за да разберем как ще, дали ще го сменим или ще остане така, защото си има съответните срокове. В доклада всичко това е описано. А за 52-та проекта, които са обект на мониторинг, да, да, да, там ще отделим внимание. Март 2007 трябва да получим документите за приключване на проектите и до тогава трябва да и 17-та, да, извинете, и тогава трябва да, тогава ще решим кой проект ще остане, кой ще бъде е, приключен от страна на финансиране от Европейския съюз. А другите проекти също има 6 проекта, които преди дори да получиме документацията ще а, бъдат, бъде обмислено дали да бъдат а, отстранени от финансиране. Във всички случаи ще ви информираме. И ще изпратиме на вашите служби проучването за удържавяването на земята. Благодаря. С това приключихме за днес на 11 януаря е следващото ни заседание. Искам да ви поканя на него. Искам да ви поканя и на един малък коктейл по случай предстоящите коледни празници, за които ви желая всичко хубаво. Особено на тези, които няма да видя до тогава. Благодаря, благодаря и на преводачите. На тях също желая весела коледа и щастлива нова година. Довиждане!